Добро утро на всички! Ganz zu Beginn darf ich zunächst einmal unseren Kommissar най-напред бих искал да приветствам с добра душа нашия комисар Йоханнес Ханс, и на всички, които все още не съм виждала от началото на годината, желая чистита нова година. Все още месец януари, така че все още можем да се поздравяваме. Така че на всички, които още не съм видяла тази година, всичко най-хубаво през 2020. Бих искала да си две... да, да приветствам а, Вероника Патиховата, която не беше сред наш секретарията. Продължи на 8 седмици, която се върна отново при нас и Камелия, която е нов член на нашия екип. Моля ви да се а, изправите, за да ви видят колегите. Анди Кристина. И Кристина Дигедере. И така, нашият екип, нашия секретарят се увеличи. Ще се опитам да привлека още двама, за да може екипът ни да се разреши достатъчно. В нашата комисия има наистина много работа и за това е важно секретариатът да разполага с нужния брой служители, за да се облегчи работата на всички тях. Следва приемането на дневния ред за днешното заседание. Има ли някакви въпроси, възражения или оплаквания? Не, в такъв случай приемаме дневния ред. Припомням ви, че днешното заседание се излъчва онлайн и че разполагате с списъка на езиците, на които има устен превод. Следващата точка от дневния ред е приемане на препоръките на координаторите Заседанието от 4 декември, които бяха изпратени всички на нашата комисия на 10 декември. Имате ли някакви коментари по тях? Не. В а, такъв случай можем да одобрим тези препоръки. И така, стигаме до следващата, до първата точка по същество в дневния ред, за която аз отговарям, именно служебната отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската комисия. Опитах се преди всичко да изготвя един доклад, който да е да, основа за съвместната ни работа който, беше допълн, който да бъде допълнен след това с проектоизмененията. Започвам с доклада за годишните отчети, което според мен е подходящ подход да започнем от някъде, а не да започнем веднага с критиките към отделните органи и структури. Така че от самото начало започваме да се водим по структурата на годишният доклад на Сметната палата. Започвам с първа глава посветена на политическите, политическите приоритети, които ще обсъдим и ще допълним с изменения изменения и да ги, да ги адаптираме към актуалното положение и да се спрем на някои основни водещи за нас теми. И тук всъщност се отразява най-важните теми в доклада. На първо място е върховенството на закона, което трябва да е предварително условие за доброто разходване на средствата от бюджета и за доброто финансово управление. На второ място е избягването на конфликтите на интереси и свързаните с тях въпроси. И от сега държа да отбележа, че ще внеса допълнително проекто изменение, което засяга тема, от която обсъдихме

през декември и в пленарната зала през този месец. Не става дума само за конкретни случаи с Чехия, но с факта, че изобщо структури на олигархия се възползват от фондът на Европейския съюз, което ам, означава, че в конкретни случаи изобщо не е било по-уместно да не се изплащат тези средства. Очевидно, е, че не може да се прилага една, еднакви правила навсякъде, трябва да се прилага прилагат специфични разпоредби за специфичните отрасли, за да, да се избегне конфликт на интереси във всички случаи. И в рамките на проучванията си установих, че и за комисията не е лесно да разполага с всички нужни данни, тъй като държавите членки изпълняват пращат много широка палитра от възможни данни, но също не разполагаме с единна цифровизирана система за докладване. Говорим за цифрова Европа, но всъщност все още няма единна координирана цифрова система, чрез която държавите членки да изплащат данни, които да могат да бъдат проверени на всеки един, всеки един момент, като по този начин ще се намали значително бюрократичното бреме. Тук изобщо не говорим за темата за споделеното управление, а за смислен обмен на информация, който ще даде възможност своевременно да бъдат избегнати проблемите и да се избегнат по този начин и дебатите, които водихме последно време тук в парламента. И ще поставя въпроса че под формата на проекто изменение и ще се радвам, ако сте съгласни да подпишете това изменение. Така ще изпрати много ясно послание, че всички настояваме за това, не само аз в качеството си на докладчик, че всички ние, цялата тази комисия иска да гарантира възможностите за проверка на съпоставени данни от страна на Европейската комисия и че ние подкрепяме в тези нейни усилия. Към това се добави и въпросът колко средства би трябвало да се отпускат на едно единствено физическо лице. Тук се поставя и въпроса за прозрачността. И знам, че колегите от Комисията по селско стопанство предприеха разпоредби за прозрачност в рамките на новата ОСП. Но въпросът е дали ще, това ще стане само бюрократично правило или действително ще може да се гарантира тази прозрачност на практика. Знам, че те взеха това решение. Вече разговарях с колегите от комисията Агри с молба заедно да работим по темата. Смятам да се свърши с колегите от комисиите Реги и Екон за да се справим с преглеждането на директивата за борба с изпирането на пари. Една колега ми сподели проблемите, които се разглеждат в момента в Италия, а именно разследванията на случаи на злоупотреба на средства от политиката за, общо, за селско стопанство страна на организираната престъпност. Така че с увеличаването на прозрачността, действително може да се подобрят доста неща и въвеждането на един подобен модел действително може да допринесе за по-голяма видимост и по-лесна сравнимост на данните. Също така в, да, в данни, в доклада се прибавя факта, че Сметната палата възнамерява да и изисква предоставянето на органите от с служебна отговорност, изчерпателен доказателен материал, че свържда методологията на атестацията, вместо това достава само на правомощията на националните компетентни органи. Следва сложният въпрос за аудитата на изпълнението и въобще какво значи това понятие. Смятам, че имаме нужда от повече информация и повече опит в това отношение, след което споменавам въпросът с а, загубите при събирането на ДДС и а, загубите от насъщност функциониране на, митнични, на митническите служби и взаимодействието между, между тях. Тук се постави въпроса за едно създадената Европейска прокуратура и борбата с измамите и ако нямат нищо против, ще внеса допълнително изменение по този въпрос. Следващия въпрос е за географското разпределение на средствата за научно-изследователска дейност с цел насърчаване на върховните постижения в университетите из цяла Европа. Не е достатъчно само да искаме върхови постижения, трябва да знаем какви мерки трябва да предприемем, за да постигнем тези върхови постижения, за да може университетите във всички държави членки да могат могат да се възползват от този напредък и затова смятам, че средствата от, политик, от фондовете за политиката за сближаване не бива да се ограничават само до ни проекти, но би трябвало да подкрепят именно тези върхови научни постижения в отделните държави членки и в Европейския съюз, за да може да изиграем да се върнем на водеща по позиция в това отношение, което не винаги е така. Следва въпроса за а, високият размер на натрупаните неизпълнени поети задължения. Знаете, че всъщност вече повече закъсняваме, отколкото през предишният период. Тоест, като че ли в момента само генерираме все повече и повече натрупването на изпълнени поети задължения, но в крайна сметка с новата правило е N плюс 3. Най-рано през 2023 година ще бъде приключен предишният програмен период и за нас в контекста на бюджетният контрол трябва да се разгледа на начин, по който ще се изпълнява новата годишна финансова рамка, която в момента се договаря между държавите членки. И ми се струва, че към момента, като като че ли липсва амбиции в това отношение, ако мога да си позволя да го кажа. Отново в, в отношение на ОСП настоявам за по-равнопоставено разпределение на средствата също така настояваме създаването на специален механизъм за обжалване на земеделците, засегнати от практики на заграбване на земя, както на европейско равнище, така и национално равнище. В държавите членки не винаги има такива, а когато изобщо има, не винаги има възможност за подаване на жалби от отделни земеделски стопани, включително и когато има проблеми с върховенството на закона. Би било добре да има такава, такъв механизъм на европейско европейско равнище, на която да могат отделните земеделските стопани да подават своите жалби. Поставяме и въпросът с липсата на ефикасност на мерките за екологизиране в ОСП, които се подчертават от Сметната палата и трябва да вземем предвид и в рамките на новият а, зелен пакт, т.е. да видим дали не може да намерим по-ефикасни методи за въздействие без прекамерно бюрократична тежест, която само а, натоварва земеделските стопани без да има значително добавена стойност. Защото настоящите разпоредби вече са доста сложни. Поставяме и въпроса за, за тежкото положение в горящите точки, особено за жените и децата, особено тежко положението в Гърция и Италия. Състава се и въпроса за злоупотребите с европейски средства, които понякога попадат в ръцете на трафикантите на хора. Поставя се и въпроса и за прозрачността и задълженията за отчетност при сътрудничество с трети страни. В случая бих искал да се спра конкретно на случаят, който разгледах и колегите, които работят по Европейския фонд за развитие. Знам, че това не попада в правомощите, прехте правомощите на Европейската комисия, но все пак говорим за случаи случи в трети страни, например в Еритрея, се смята, че средства дошли от ООН са били използвани за принудителен труд и арабски труд. И се оказа, че Европейската комисия е научила това от статията, публикувана в Нью Йорк Таймс. Така че се питам как точно Нью Йорк Таймс успял да се здобие с, с тези данни и защо ние по-рано се заехме с този проблем. Обсъдихме го вече с комисаря Мимица и тогава той не можа да ни даде отговор и до момента не сме получили някакъв удовлетворителен отговор на въпроса защото в крайна сметка ООН разходва наши средства и ам, знаете, че в случая не служители на ООН разходва средствата в Еритрея, а те преминават през правителството там. Аз всички знаем какво представлява правителството там, така че това безспорно не може да се смята за надежна основа за по-нататъчното ни сътрудничество така че трябва да се замислим дали да не спрем финансирането през ООН за тази страна, защото не можем да си позволим да финансираме принудителният труд по този начин. И трябва да се мислим изобщо как се осъществява сътрудничеството с трети страни, когато става дума за европейски средства. Смятам, че ние като цяло да се правиме по-добре, защото имаме по-строги правила в сравнение с ООН. Има и няма нужда от някои езикови корекции. Опитах се да направя кратък обзор на, на съдържанието на доклада. Ще продължим да работим по него с внасянето на проекто изменения. Имам един въпрос, свързан с неправителствените организации. Отново се постави въпроса, защото знам, че колегите от Зелените настояват за увеличаване, да не се включват в регистъра НПО, но все пак трябва да се увеличи прозрачността на комисията. Поне по отношение на комисията Скъпа Виола. Защото всеки път, когато се, се, се подава въпрос за прозрачността при държавите членки, да, но прозрачност от НПО не. Не може да продължаваме да работим така. Или има общо задължение за прозрачност, и тогава съжалявам, това трябва да засяга и семейството, и приятелите. Не можем да си позволяваме да приемаме по тези, които не познаваме, тези, които познаваме, да ги изключваме от правилата. Съжалявам, но трябва да се гарантира пълна прозрачност на Европейската комисия. Не искам да има обществено достъпен регистр на прозрачността, няма нужда от такъв, но трябва Европейската комисия да ни съобщава с на кого е от, отпускала средства без да се цитира конкретни имена обществеността, но това е ясно, но все пак ще внеса пак изменения за увеличаване на изискванията за прозрачност и за НПО. Надявам се да успеем да намерим някакво разумно решение, за да улесним работата на Европейската комисия в това отношение. И сега най-напред давам думата на колегата Пенкова. You, Благодаря. Честита нова година на всички, особено на колегите, които не съм виждала, откакто започна новата година. Благодаря за представянето на доклада. Докладът включва повечето аспекти, които обсъждахме последните месеци с Сметната палата, както и при изслушванията на комисарите в парламента. Отбелязахте някои от важните елементи, особено за това, че палатата се съсредоточила върху изпълнението, а не толкова върху резултатите. Чудесно е, че призовавате комисията трябва да обърне повече внимание на географското разпределение. Вие призовавате за това. Важна е също разликата между заключенията след одита на палатата и комисията и призоваването да има еднаква методология. Ние сме го повдигали многократно този въпрос на заседание на комисията КОНТ. Работим по измененията сега. Искам само да посоча няколко елемента, които ще повдигнем като теми, макар че повечето от въпросите вече са засегнати добре в доклада. Искаме да се обърне повече внимание за трите вида бюджет, трите вида бюджетно изпълнение, що се отнася до прякото управление, непрякото управление и споделеното управление. Обсъждали сме това няколко пъти. Искаме също да подчертаем устойчивостта като част от изпълнението при отчетността и включването на целите за устойчиво развитие. Искаме също да се съсредоточим върху засилването на административния капацитет на държавите членки, които срещат трудности по освояването на средствата. Това все още е тежък въпрос, но смятаме, че Европейската комисия трябва да продължи да помага на държавите членки при изпълнението и особено мерките за борба с измамите и по-доброто изпълнение. Трябва да се съсредоточим върху редовните плащания в Фонда за развитие на селските райони. Искаме да подсилим и посланието за борбата с корупцията, измамите и конфликта на интересите. Вие го посочихте в различните аспекти, които повдигнахте. Мисля, че това са по-важните аспекти. Благодаря ви за сътрудничеството, за отличната работа до момента. Както казах, докладът е много подробен и мисля, че няма да има някакви големи промени от наша страна. Thank you very much. And Оливие Шастел. Благодаря, Оливия Шастел. Благодаря, госпожо председател. И аз ще говоря, но ще говоря на френски. И аз искам да пожелая всичко най-добро на всички комисията, както и на всички, които ни помагат в нашата работа или помагаха цялата година и ще продължат през 2020 година. Искам също да ви поздравя за вашата работа, госпожо докладчик, защото наистина смятам, че в този доклад вие сте взели предвид всичко това, което сме обсъждали, което сме чули на различните срещи, срещите с Сметната палата, с комисията, всички срещи, които имахме помежду си, вече сте включили в своя доклад. Наистина много бележки, много приоритети и особено онези, които ние повдигнахме от името на нашите политически групи. Също така трябва да кажа, че встъпителните ви думи днес също мога да се съглася с тях, както и допълнителните бележки по вашия доклад – и отделните изменения, които вие предлагате. Обеден съм, че ще стигнем до съгласие, за да може доклада да бъде завършен. Искам да привлека вниманието ви върху няколко елемента. Първо, хубаво е, че се съсредоточаваме върху изпълнението и показателите за изпълнението. Това е изключително важна част, защото тя представлява проблеми понякога трябва да отидат парите не в политики, които не работят добре или които нямат економически смисъл. Нивото на грешката пада, това е хубаво, но трябва да има сега контрол на качеството на нашите инвестиции. Различни елементи могат да спомена, като например методологията, която се използва за нивото на грешката. Отново комисията трябва да подобри своята методология, палатата подчертава това. Вие също говорите за определени елементи в доклада на Сметната палата. Мисля, че има един параграф, който е свързан с работата на палатата и важността на тази работа за нашата парламентарна комисия. Сменям темата. Имам някои съмнения също за желанието да може определени държави да бъдат посочени в проблематиката, която споменахте. Мисля, че подхода трябва да е по-цялостен, по-глобален и по-точен, а не, както се нарича, да посочиш с пръст и да засрамиш някой. Това често се използва, не би трябвало да е така. Що се отнася до изменения, Имаме някои предложения за изменения, които ще направим. Ще посоча само някои от тях, като например видовете грешки, тяхното премахване, например и при плащането, остатъчната грешка. Трябва да има цялостна последователност при използването и трябва да се използва една единствена методология. Също така обучението. Европейската комисия наистина се опитва да обясни, тъй като правилата са сложни, но колкото са по-сложни, толкова по-голяма е нивото на грешката. Националното, регионалната администрация трябва наистина да получава вашата подкрепа, за да им помогнете, да им подавате информация, тази техническа помощ е нужна, за да може да има и повишаване на способността на държавите членки да освояват средства. Те разполагат с средства, но може би няма достатъчно човешки капитал, достатъчно други ресурси и като че ли така се губи ефективност и ефикасност на действията на Европейския съюз. След това, опростяване чисто административно, то върви ръка за ръка с това, което казахме, то е свързано и с предишните два елемента. Това административно опростяване трябва да е в сърцевината на всички амбиции на Европейската комисия, защото когато има административна сложност, тогава имаме повече грешки особено за онези, които нямат право да кандидатстват за определени разходи. И това не трябва да обезкуражава малките и средни предприятия, както и малките структури. Полагат се усилия в различни сфери и мисля, че трябва да се положат и в други. И още нещо важно според мен. Нашата роля е да контролираме доброто изпълнение на сметките и бюджета – а не трябва да настъпваме в компетентността на други комисии. В случая говоря за комисията Агри и комисията за регионите Реджи. Вече го казах, но пак искам да поздравя Сметната палата за отличния доклад. Те ни дават много храна за размисъл, дават ни много идеи, по които да мислим и мисля, че трябва много да се внимава по техните препоръки и специалните им доклади. Освобождаването отговорност споменава специалните доклади, като например този за електронната търговия или пък а, за връщането на ДДС. Вие часове, нощи сте отделили за бюджетните дебати на Европейския съюз и милиарди понякога ни се измъкват по границите, в митниците най-вече и това е много неприятно така че трябва да работим и в тази посока. Също така, нещо, което според мен не е достатъчно заложено и то е цифровизацията. Мисля, че цифровизацията може много да ни помогне. Трябва да засилим процесите на цифровизация на отделните програми, както правим това при преките плащания в общата сълскостопанска политика. И трябва много да внимаваме с темата социопол. Научно-изследователските програми, стипендиите трябва да бъдат добре разпределени между мъжете и жените. Това исках да кажа по този проект доклад. Благодаря. Мерси бя. Аз ви благодаря. Я, yeah, ganz herzlich. фон Крамон, аз и аз най-напред бих искал сърдечно да благодаря на докладчика госпожа Холмайер за първата версия на проект доклада. Още много какво да се доизготви. Със сигурност ще има и много проекто изменения. Не е зле да си припомним какво ни казва Сметната палата, а именно, че в някои държави членки очевидно има систематични слабости. В частност, при изготвянето на избирането на сметките, които се проверяват. Очевидно, че тук става въпрос и за политическа воля и се поставя въпрос как можем да избегнем това за в бъдеще. Ако не, в случаите, когато не можем да, да разчитаме на компетентните изпълнителни агенции в държавите членки, защото те са част от корупционната система и се възползват от злоупотреби с средства. И тази тема ни осложнява живота вече от много години насам и отново се връщам на селското стопанство, където напоследък се обсъждаше темата конкретно с някои важни политически фигури в Европа в момента. Но също така знаем, че имаше голям брой случаи, които са прехвърлени от Европейската комисия към ОЛАФ и които са разследвани от ОЛАФ. Става въпрос за подозрения за злоупотреби с европейски средства и за периода 2012-2018 година става въпрос за 280 случаи, в които ОЛАФ е отправил препоръки към държавите членки, но всъщност тези препоръки не са последвани от никакви конкретни действия. Тоест, в някои конкретни държави членки очевидно липсва желанието да се разреши този проблем с систематичните злоупотреби. В случаите, когато е очевидно, че и Европейската комисия, и ОЛАФ не могат да постигнат повече. Имаме нужда от този орган, който е толкова важен за всички нас и който толкова отдавна обсъждаме, когато става въпрос за ендемична корупция в някои държави членки. За да се справим с това, имаме нужда от Европейска прокуратура. И е много добре, че създадохме този орган. Сега обаче сме изправени пред друг сериозен проблем и трябва да го кажа съвсем открито тази е, Европейска прокуратура от самото начало не разполага с нужните е, финансови средства и а, госпожа прокурора ни казва, че случаите, за които, а, с които трябва да се разгледат, са две до пет пъти повече, отколкото сме предполагали до момента, което значи, че става въпрос за случаите, на, а, които са разгледани от а, ОЛАФ, но които са оставени без а, от, последващи мерки в държавите членки. Има сигурно и други случаи, които също не са стигнали до ОЛАФ. И а, с а, средствата, които ще са на разположение от 2020 година, т.е. в рамките на, на МФР, трябва да се а, разгледа начин, който ще бъдат разходвани тези, средства, защото това създава сериозен проблем за авторитета на Европейския съюз и за надежността на съюза, особено в а, обществата, където има сериозни проблеми с корупцията, защото там хората очакваха от Европейския съюз да ги спаси, като беше последната им надежда. И именно там би следвало Европейската прокуратура да се намеси и с адекватно производство да допринесе за борбата с корупция, но това няма как да се случи, ако не са на разположение нужните средства. И в крайна сметка, вероятно ще се стигне до провал на прокуратурата чисто и просто защото тя трябва да разгледа прекалено голям брой случаи с недостатъчно средства. Моника Холмайер и някои други споменаха факта, че обсъдихме въпроса за заграбването на земя в рамките на ОСП. Това действително е проблем, проблем, чието първопричини трябва да премахнем. Тъй като 7, и 9% от средствата, които се отделят в ОСП, попадат в формата пък и плащане за такива случаи, така че трябва да знаем каква средства от тези, каква част от тези средства действително се, се а, достигат до бенефициарите, каква част отиват към а, такива злоупотреби. В договорите не се говори за гаранция на доходите на сектор стопанти, говорят за стабилизиране на пазарите, за гарантиране на хранителна на подводствена сигурност и за предоставяне на средства за увеличаване на производството. Всичко останало всъщност е социална политика и не бива да се намира в бюджета за политиката за ОСП. Знам, че това не се харесва на Европейската комисия и някои държави членки, но бих искал все пак да ви припомня, че ако искаме да реформираме ОСП така, че тя да носи, да отговаря на името си, трябва да се разгледа и този въпрос, особено в и много сериозно да се заемем с борбата с систематичната корупция със средствата от ОСП. Госпожа Холмайер споменава и въпроса кой в крайна сметка е бенефициера на субсидиите от ОСП. В крайна сметка има много малко знаем за начинът по който се концентрира капитала в тази област, така че спешно има нужда от повече прозрачност за това кой притежава и кой се възползва от земеделската земя и до кого достигат европейските средства. Очевидно, това е тема, която е важна за нашите избиратели и спомена другите засегнати комисии, Агри и Реги, и би било добре да можем да разгледаме въпроса целенасочено и евентуално с подкрепата на най-засегнатите държави членки. Колегата от Риньо постави и въпроса за научно-изследователската дейност. Действително много е важно при средствата за насърчаване на научната дейност не се съсредоточаваме само върху върховите постижения. В някои случаи се, инве... се правят инвестиции, които може би ще дадат своите резултати след 10 или 20 години. Ето защо а, трябва много внимателно да а, да, да, да внимаваме за това как може да се изчислят последните резултати в а, кратки срокове в областта а, на научните изследвания. Тук не съм съгласна с вас. Смятам, че а, инвестициите в научната среда не бива да са толкова а, до такава степен вързани с конкретни постигнати резултати в, в а, кратки срокове, тъй като в науката се работи с принципа проба и грешки. Трябва да се остави нужното време за. Ам, постигане на резултати. А, между другото, ще ви припомня ролята на трети страни, в частност Китай и случая с Huawei към миналото Европейската комисия настояваше за създаване на едно глобално научно пространство и свобода на движение на научните изследователи. Смятам, че това беше проявява на наивност от наша страна, както показва случая с Huawei и може би трябва да сме наясно какво очакваме от точно сътрудничество с такива играчи на световно равнище и какви са геостратегическите последици и по-скоро факта ще не бива да ги подценяваме. Споменавате също така в доклада си нуждата от а, а, по-ясна ориентация към постигане на конкретни резултати от страна на Европейската комисия трябва да е ясно какво е, конкретни, каква е конкретната добавена стоеност за всички наши граждани при всяко едно плащане, което се извършва. И ОСП в това отношение е белязано от много сериозни слабости по отношение на защитата на, защитата на околната среда и климата, хуманното отношение е, към животните, цялата програма за екологизиране, пълен провал над 90% от средствата разходвани по мерките за екологизиране са пълен провал. Сметната палата потвърждава също този факт и би било много погрешно, ако тези а, заключения сме да бъдат, не бъдат отразени в ново предложение на Европейската комисия за зеления курс. Съгласна съм с вас, в някои държави членки от трябва да се предприемат специфични мерки, когато има очевидни случаи на злоупотреби със средства в ОСП. Много е трудно понякога за хората да, да докладват за такива случаи, затова трябва да се гарантира система за закрила, дори в някаква форма на имунитет за тези хора. И това трябва да бъде на европейско равнище, с достъп до закрила и до помощ на всички езици. Това е много важно, ако искаме да гарантираме истинска помощ за тези хора. И накрая, по това, което казвам за ам, проверките с прозрачност на НПО, защото има един случай на злоупотреба. Смятам, че трябва да, да обсъдим темата малко по-съществено. Аз винаги съм подкрепяла а, прозрачността и никой от нас не отрича нуждата, че и НПО трябва да са обект на, проверки за прозрачност, но в крайна сметка тук за това предложение има други мотиви и други цели, с които не мога напълно да се съглася. А именно малките НПО да бъдат претоварени с прекалено големи изисквания за оповестяване на резултатите. И тъй като в минало съм запозна... се занимавала с неправителствена дейност в Украина, мога да ви кажа, че там малките НПО никога не са кандидатствали за европейски средства, защото нямаше как да предоставят нужните доказателствени материали. И а, по въпроса за фундацията Капедна всички сме съгласни, но дали възоснова на един случай може да се изго... да, да се изготви цялостен подход за НПО. Аз също се съмнявам. Благодаря. Ще Отколкото виждам господин Чернецки не е тук. Някой иска ли да вземе думата от името на Екаре? На негово място? Очевидно не. Същото въжи и за колегата Фланеган от Гуа и него не го виждам в залата такъв случай ще дам думата на комисарият Хан за първи отговор. Заповядайте. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви и в качеството на докладчик за проекто доклада. Редис от колегите ви вече споменаха някои от важните задължения на въпроси, засегнати в доклада и тъй като в миналото съм бил министър на отговарящ за науката, се, за мен въпроса за това как може да се гарантира високи постижения в областта на наук, научните изследвания в целия Европейски съюз винаги ме вълнувало и сме инвестирали немалко време и енергия в обсъждане на тази тема, особено за да се намерят подходящите институции в новите държави членки от една страна трябва да създадем нужната инфраструктура, особено в бившите комунистически държави. Има или по-скоро имаше е, традиция, според която научно-изследователската дейност се финансира от държавите, а университетите изпълняват само функцията за предоставяне посредническа функция, а не такива, които ние списъкни в Западна Европа, т.е. модела на Хумболт, което значи, че в университета почти, там в университета почти нямаше нужната инфраструктура с изследователски дейност. И на практика започваме на първо място да изграждаме тази нужна инфраструктура. Спомням си, например, че в Карловия университет в Прага нямаше е, възможност да се намерят нужните е, зали, за да е, се инсталират лабораториите, които бяха нужни за смислена научна дейност. Следващият въпрос е свързан с последиците от Brexit. Ако погледнете как се разпределят субсидиите за научна дейност. Очевидно има много сериозна неравномерност в географското разпоредоление в Европа. И се оказва всъщност, ако погледнем по-отблизо, че много често изследователи от източна Европа работят в изследователските центрове в Западна Европа, които са заминали да работят там, защото имат възможности. Разговарях с немалко от тях и те заявиха, че биха били склонни да се върнат в страната си по происход, ако там беше налична нужната инфраструктура. Така че целта не е да се финансира само отделни проекти, да се финансира цялостната система, инфраструктурата и то с години напред. Още нещо, което, в което лично се убедил в различните си разговори е, че, всички, че всички учени, които а, са се върнали в, по, по, в в страната си на происход, обикновено е обект на много а, сериозна мнителност а, в научната общност на страната си по происход. Тогава се човек не е чак толкова добре дошъл, колкото си е представил. Така че въпросът не е само да се гарантира финансовата подкрепа, но иначе съм напълно съгласен с вас. Трябва да работим за всички, всички, с всички средства, с които разполагаме за изграждане на нужната инфраструктура, както хардуерна, така и софтуерна. И разбира се, основната ни цел трябва да бъде постигане на върхови постижения, но трябва все пак да се замислим за каквото се а, случи в до сега, а именно, че върховните постижения всъщност се оказват ограничени в географското си разпространение, че може би трябва да се обмисли принципът на конкурентно конкуренция между научните институти. Следващият въпрос е свързан с методите за събиране на информация в страна на Европейската комисия. Мисля, че би било полезно на всички ни, ако се отправят и ясни препоръки към държавите членки, за да се гарантира до някакъв вид достъп, споделен достъп до информация. В крайна сметка, Целта е по този начин да имаме възможността да гарантираме оперативна съвместимост и по този начин да имаме достъп в реално време до нужните дати. в а, всички държави членки а, е налице търговски регистр, който принципно е достъпен онлайн със съответните счетоводни отчети. И на мен би ми се искало да имаме една цифрова система, която да ни даде възможност да имаме достъп, за да можем да проверим дали даден евентуален бенефициер е регистриран в търговския регистр или не. И по този начин, ако сме да постигнем това, мисля, че от самото, че предварително ще можем да установим доста потенциални възможности за злоупотреби и ще бъде много по-лесна работата ни по-нататък. И така се стига и до въпроса за опростяването. Мога само да ви призова в преговорите за отделните сектори да не забравяме, че винаги искаме опростяване. В, мога само да ви кажа, че се радвам, че държавата, която е познавам в Австрия, в програмата на новото правителство е залегната като основна цел опростяването, а не да се добавя допълнителни нормативни изисквания към вече е, създадените е, от на европейско равнище защото много често проблемите и, и бюрократичното време, с което се запускат бенефициарите, всъщност са допълнителни изисквания правила, въведени от а, държавите членки. Но въпреки това си остава предразсъдъка, че Европейският съюз е прекалено тежка бюрократична машина, което пък вреди на авторитета ни. Интересен беше и въпроса как може да се даде ам, определение на изпълнението и на аудита на изпълнението. Мисля, че тази дискусия сме водили нееднократно с Сметната палата. От гледна точка на аудитиращите органи се осъществява политическа оценка на приложените мерки. Оказва се обаче, че не е чак толкова лесно да се приложи на практика просто звучи, но е доста по-трудно. И затова трябва заедно да се опитаме да обсъдим как можем заедно да постигнем този вид а, аудит на изпълнението. Но като цяло напълно подкрепям тази тенденция в на палата се повече и повече да се съсредоточава върху изпълнението. Също така ми се струва, че е много важно за бъдеще да се обърне внимание на злоупотребите с традиционните собствени ресурси, както например при приходите от митниците. ние като Европейска комисия може да окажем подкрепа за подобряване на положението в отделните държави членки, но този процес понякога продължава с години и ми се струва, че с въвеждането на цифровизацията може значително да се подобрят нещата. И тук наистина има огромен потенциал и за това е важно да го обсъдим и всички заедно в рамките на преговорите за МФР по въпроса за освояването на средствата като бивш комисар за регионалното развитие, мога честно да ви кажа, че ако преминем от година N плюс 3 на година N плюс 2, значително ще се подобрят нещата, но като цяло основното предпоставка за бързо освояване е възможно най-бързо да приключат преговорите по новата МФР, защото всяко забавяне на МФР ще има последици при изпълнението на фондовете в нова програмен период. Струва мисля, че въпроса за прозрачността вече всичко беше казано. От моя гледна точка прозрачността е неизбежно предварително условие, нещо напълно задължително. И трябва да намерим някакъв а, смислен подход обаче, а, И тук отново се връщам на опита си като комисар, отговарящ за регионалната политика. В крайна сметка, може би не е чак толкова лоша системата за посоченото с пръст и засрамването, ако другите опити не са дали очакваните резултати. Аз точно бих искал да избегна този метод, но ако другите ни усилия нищо не са дали. Може би това е най-подходящият метод, защото никой не иска да бъде сочен с пръст. За съжаление, понякога това се налага. Това, което имах да кажа. Както вече казах, с въвеждането на цифровите процедури ще, ще, ще постигнем важен напредък при процес на аудитиране и би могло да доведе и до скоряване на процедурата за освобождаване от отговорност, за да можем по този начин в времето да се доближим с оценките и препоръките си към годината, която обсъждаме. Това като да кажа, а и по въпроса за конфликта на интересите. Знаете, че непрестанно се обсъжда тази тема. Спомняте си резултатите от дискусията ни през месец декември. И честно казано, убеден съм, че ще намерим някакво решение за очевидните конфликти на интереси. По-сложен е проблема обаче какво можем да направим срещу по-сложените структури на олигархите, олигарсите, но честно казано, има и олигарси, които съвсем съзнателно не вземат никакви обществени позиции, но поради тежестта си всъщност значит, има значително влияние в дадени държави членки и как може това да разрешим с, с правилата ни, според мен е друга много важна дискусия, която ще трябва да проведем. И аз съвсем накрайно, накратко ще направя няколко коментара. Първо, по, трябва да се спрем отново на въпроса за физическите и юридическите лица. Тема, която много ни вълнуваше и преди. Също така бих а, искал да помоля комисарият а, а, Хан да се вземе с въпроса за Европейската прокуратура. Това ни беше обяснява коментария Остинген, т.е. в рамките на годишнията. а, доклад да се отбележи, че трябваше да се предвиди по-надежден бюджет за Европейската прокуратура, защото госпожа прокурора вече ни обясни много ясно какви са потребностите и смятам, че ние искаме да и дадем нужната подкрепа, тя да може да изгради своята структура така, както би искала. И съм съгласна с Виела фон Крамон, но само един коментар за НПО. Проблемите с НПО не са отделни непрестанно всеки ден чуваме нови нови скандали и аз, че съм била член на многобройни непроцентни организации и трябва да сме наясно какво се случва с тях. И смятам, че при положение, че даваме над 5 милиарда евро на непросени организации, имаме нужда от прозрачността. спрямо Европейската комисия. Европейската комисия трябва възможно е, най-лесно и по електронен начин да има достъп за това, до информация какво се случва с, с средствата. Средства се отпускат в трети страни и в различни области чрез е, средства за НПО. И като цяло ми се струва, че НПО продължават да са недостатъчно прозрачни спрямо Европейската комисия и трябва да се е, постигне някакъв е, напредък в това отношение. А сега давам думата на колегата Штеховски. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení stínoví report... Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, докладчици в Сянка и аз много внимателно изслушах коментарите ви по този доклад и като цяло в съм съгласен с основните аспекти на този доклад и благодаря на госпожа докладчик за този доклад, особено значи, когато се справя на отделните области. Разбира се, че можем да сме неудовлетворени от отделни аспекти. Както споменаха и колегите, някои от исканите на някои политически групи са по-добре отразени, отколкото тези на други. Но, разбира се, трябва да се обърне внимание на всички важни аспекти и това прави доклада. Благодаря и на комисаря Хан за неговата откритост. През последните пет години опитът ми с предишната комисар и Европейската комисия не беше такъв. А сега конкретно към сериозните проблеми. Госпожа докладчика споменава нещо много важно. На първо място имаме нужда от електронен регистр на бенефициарите на субсидиите, но а, не само на официалните е, а, привидни бенефициери, а на истинските крайни бенефициери. По този начин ще имаме възможност да имаме ясна представа дали в край на веригата не стои олигарх или групировка. Няколко думи към а, Оливие Шастел. Да, трябва да сме конкретни и трябва да споменаваме конкретни случаи в доклада. Само по този начин докладът ще ни даде възможност да се справим с тези проблеми. Не бива да говорим прекалено общо и да даваме прекалено общи препоръки. Ако това ще правим, тогава няма никакъв смисъл изобщо да се занимаваме с това упражнение. Можем да прехвърлим всичко на сметната палата и само да повторим това, което тя ни казва. Тоест ниво на грешка от 2,6% и т.н. Но не, ние сме политици и сме длъжни да намираме конкретни решения на конкретните проблеми. И също така трябва да се обърне внимание дали средствата, които се отпускат, действително са полезни и дали водят до реална добавена стойност в държавите членки. А не да, тези средства да се озовават в Франция, Италия, Германия или Белгия, и само да увеличават богатството на и без това вече заможните. Не това е целта на нашият общ бюджет. Също така смятам, че би следвало да приключим днешната дискусия последният начин. Искаме по-добър контрол върху разходването на европейските средства. И за това е цялото това упражнение по освобождаване от отговорност, както на комисията, така и на изпълнителните агенции. Затова искаме да избегнем конфликтите на интереси и да се преборим с случаите на злоупотреби. Затова трябва да се говори конкретно за конкретни случаи. Само по този начин ще може да променим нещо. Колегата Волта си има думата. Uh, <laughs> Ehm, ik wilde graag nog één punt eh, aanbrengen. Благодаря, госпожо председател. Искам да се добави нещо. Комисаря каза, че е нужна открита дискусия за конфликта на интереси. Това е чудесно. И на мен ми харесва втората точка във вашия доклад, в която много се говори за конфликта на интереси. Говори се също за това, че комисията трябва да се бори с всички видове конфликт на интереси. Има една статия в Нью Йорк Таймс, която се спомена многократно днес. И справо. Споменава се и в текста, и отново справо. Но тази статия говори също и за това, че има едно изменение от комисията Агри, което е отхвърлено от пленарната зала Потърсих го да видя какво е написано в това изменение. Става дума за конфликт на интереси, който не трябва да се търси само в държавите членки. Това пише в изменението. Него пише национални, регионални политици и държавни служители – не трябва да имат достъп до парите по програмите за земеделие, не трябва да бъдат и бенефициери. Това беше изменение, което е за нас самите, за политиците, които изготвят правилата, а може да се окажат и получатели. Това изменение бе отстранено – а то е за конфликт на интереси в земеделския сектор. Отново го връщам на тая маста за дискусии. Радвам се, че тече такъв дебат. Искаме да сме част от тази дискусия, но искам да посоча, че такова изменение имаше, но в крайна сметка то загина геройски. Благодаря. Госпожо председател, господин комисар, в самото начало трябва да кажа, че този доклад е чудесен. Не става дума само за освобождаване от отговорност. Това е един цялостен, изчерпателен доклад. Нашата председателка е докладчик и е засегнала много важни въпроси, които трябва да обсъдим и в бъдеще. В крайна сметка целта на освобождаването от отговорност е да се направи ясен анализ и след това да се предприемат мерки. Ще спомена някои от аспектите, които засегна и нашия комисар. Познавам го от 2012 година, когато бях министър за малките и средни предприятия и винаги съм му вярвала и продължавам да му вярвам. Говорихте за държавите членки, източна Европа, говорихте за университетите в тази част от Европа, които не се използват с цел новаторство. Добре е да помислим как да свържем научно-изследователската дейност в университетите с научно-изследователската дейност на малките и средни предприятия. Тук не ги споменаваме. Имам предвид малките и средни предприятия. Не са като че ли добре включени. Не трябва само да се прави на научно-изследователска работа и след това тя да си остане под праха на лавицата в университета. Не, трябва да видим какво може да се направи с резултатите от тази дейност. Може би в бъдеще, госпожо председател, може да направите връзка във вашия доклад с малките и средни предприятия, тъй като те тук не са упоменати. Мисля, че е необходимо да, има, да се включат на числователската дейност на ниво МСП. Има още един аспект, който ми харесва, госпожо председател, а то е, че вие въведохте механизма за подаване на оплаквания на земеделските производители, но като че ли няма култура сред тях да подават жалби и оплаквания. Малките предприемачи и малките земеделски производители най-вероятно се страхуват да подават жалби или оплаквания, страхуват се въобще някъде да не бъдат включени в някой черен списък. Така че трябва да държим да се въведи това на ниво държави членки и на ниво комисия. Мисля, че комисарят също засегна много важен въпрос, а то е корпоративния регистр. Това предложение трябва да стане факт. Още нещо ще засегна митническите сборове. Говорихме за Европол, говорихме за други агенция. Имаме големи очаквания от службата, която се занимава с това, но бюджетът за всички тези агенции който трябва да доведе до намаляване на измамите с ДДС. Та не трябва да се обсъжда само бюджета, а и мерки и планове, свързани с бюджета. Така че нужни са конкретни очаквания от ИПО. И накрая още нещо. Смятам, че това, което каза комисията е много важно, що се отнася до събирането на информация. Ако това, което слагаме в кекса не е хубаво, кекса няма да се изпече добре и няма да е вкусен. Ако няма информация от държавите членки, информация, която трябва да бъде проверена, информация, която се получава от тях, то тогава резултатът няма да е добър. Понякога получаваме изкривена информация от Европейската комисия. Козата казва, хората казват, комисията каза, комисията направи, но това не винаги е вярно. Понякога вземаме погрешни решения на базата на погрешна информация. И накрая искам да кажа, че имам пълно доверие в нашия комисар, в нашата комисия, за да се постигнат резултати. Това не е просто формален доклад, това е доклад, който ще доведе до подобрение на ситуацията. Благодаря ви, колега Грапини. Междувременно беше въведен и а, инструмента за малките искани предприятия, които се оказа изключително успешен и който дава а, възможност на МСП да участва в изследователската дейност и а, всеки път трябва да се борим за този инструмент от Европейската комисия, но когато успеем, това си е огромен успех за нас. А, когато трябва да, когато говорим за конкретни интереси на колегите, не бива да забравяме, че някои от колегите са активни от, в НПО, други пък идват от селското стопанство, така че всеки път трябва да говорим системно за това как може да променим цялата система, а не да се съсредоточаваме около факта как даден земеделски стопанин е, разполага с 100 е, хектара и злоупотребява. Nicht mehr abstimmen. Das Така че, когато водим такива дискусии, трябва много да внимаваме и много пазливо да водим дискусия помежду си и мисля, че е ясно кои са големите области, в които има сериозни социални последици, се отражават сериозно и върху политиката и нашия по тя се води. И в тези области трябва да се стремим винаги систематично към увеличаване на прозрачността. И както каза колегата Оливия Шастелци, цифровизацията много ще ни помогне в това отношение, било то при отношение на митниците или в конфликта конфликта на интереси или пък за да стане ясно кой е реалният бенефициер, когато бенефициери на фонд на плащанията по ОСП са физически лица. Трябва също така да се централизира начин, по държавите членки предоставят информация на Европейската комисия. Европейската комисия да има достъп до тях в реално време. Това действително ще бъде много полезно и ще бъде много важна стъпка напред, но тук спънката не е от страна на Европейската комисия, а от страна на държавите членки. Така че ще трябва да се замислим и ние как можем да подкрепим Европейската комисия, за да постигнем именно това и да знаем изобщо за какво говорим. И така в рамките на доклада ще продължим да обсъждаме тези теми. Много благодаря на докладчиците в Сянка и на техните асистенти и политическите съветници на от различните групи. Благодаря също така и на Кристиан Елер и на колегите от секретарията на Конти от моята собствена на кабинет за цялата подкрепа, която ми отказаха, за да може да изготвим целият този изчерпателен доклад. И така ви благодаря за първият дебат по темата. Така стигаме до точка четвърта от дневния ред, а именно служебна отговорност на бюджета на Европейския на Европейският парламент. Благодаря на господин комисар и давам думата на госпожа Гърпини. Прединта, vreau să adresez în primul rând, fiind un... Благодаря много. Тъй като е първото ни заседание, позволете да пожела на всички колеги и всичко най-добро за новата година. Надявам се, че ще можем да взимаме добри решения тази година и да разбира се, отчитаме интересите и потребностите на гражданите. Благодаря на секретарията. Изключително много ми помогнахте във връзка с подготовката на този е, сложен доклад. Като основен докладчик до 2019 година, до края, успях да приключа проекто доклада относно освобождаването от отговорност изпълнението на бюджета на Европейския парламент 2018 година. И имахме изслушвания по тази тема. Господин Веле също така е, участва, господин Перейра. както и представители на Сметната палата. Имах и заседания с 12 генерални дирекции. Тоест, много време е, отне подготовката ми и написването на този проект доклад. Срещнах се и с представители на служителите. Има много положително впечатление, когато става въпрос за уточняването на проблемите, които са представени от генералния секретар, както и от служителите. Също така виждам, че има и конкретно подобряване на нещата. И освен това, много се радвам, че всички открито говориха с нас. Имам някои препоръки в проекто доклада във връзка с заключенията на вътрешните аудитори и Сметната палата. Също така заключения, които се основават и на разговорите, които проведох с служителите в парламента. Много аспекти в доклада разглеждат е, работата на генералните дирекции в парламента. Като цяло аз съм на мнение, че дейността на Европейския парламент се усъвършенства, особено към края на мандата. И решението на Обединеното кралство да се отегли от Европейския съюз оказва въздействие на конкретни служби в парламента. Има проблем във връзка с всички генерални дирекции, а именно намаляване на състава с 5%, което означаваше, че през 18-та година е, трябваше 60 работни места да бъдат закрити в парламента. Има пряка връзка, разбира се, във връзка с големия брой болнични, които бяха отпуснати, също така намаляването на личния състав. Защо? Е, счита се, че персонала, който продължава да работи, служителите, които продължават да работят, имат огромен обем работа, с който трябва да се справят и така в своя анализ по този въпрос се опитах да направя а, именно анализ на това и в крайна сметка е много важно служителите да имат право и на личен живот. Разбира се, следва да говорим за нашите служители, за начина по който се опитваме да постигнем баланс между професионалния и личния живот на всеки от нас, защото всичко това оказва въздействие върху начина по който работим и цялата ни дейност. По-нататък, дейността във връзка с задачата на парламента относно огромната му роля за успеха на онова, което правим. Имаше известни затруднения при набирането на служители от конкретни държави и националности. Е, необходимо е да се постигне максимален успех в географски баланс при назначаването. Това въжи също и за е, нивата различни на менеджмент. Необходимо е също така да се отрази и баланса между половете в, на всички нива, включително и на ниво генерален директор и директори на а, дирекции. А, що се отнася до пътната карта? Нужни са конкретни мерки. Например, когато говорим за целите, свързани с жените, които са а, на менеджерско ниво, тук има какво да се желая. До края на 2019 година не са постигнати нашите цели. Искам да подчертая това, така че трябва да продължаваме да залягаме на тях и през 2020 година. Освен това, след срещата с директора на Генерална дирекция личен състав, се стигна до заключение, че няма позиция във връзка с ниво менеджер и а, според мен трябва да се разреши този въпрос. А, бих искала също така да засегна въпроса с преводачите и условията за работа. Знаем всички, че предишния мандат имаше конфликт между а, преводачите и ръководството на Европейския парламент. Много се тревожих от този факт и положението, свързано с писмените преводачи в генералната дирекция. Те работят с огромен обем работа и в края на мандата, поради несигурността във връзка с новите задачи на бъдещия мандат, това също се отрази върху работата. Така че в крайна сметка имах много срещи на много високо ниво на управление, за да разгледам именно тези аспекти, свързани с личния живот на служителите има много какво да извърши Генерална дирекция личен състав, имайки предвид и малкия състав служители, с който трябва да работят. Освен това, трябва да се почертае и обема бюджет. В крайна сметка, липсата на човешки ресурс създава проблем за тази генерална дирекция, така че струва ми се, е, е, един член на парламента, който може да има проблем с възстановяването на е, средствата. Токмира документelor това не е единичен случай, просто няма депутат, който да няма подобни затруднения. Трябва да се отрежи този въпрос. Така че, що се отнася до пътническата агенция? На следващо място те започнаха своята работа след публичен търк до 2019 година. Имаше известни искове отправени по въпроса и аз предлагам да има подобрение на качеството на тяхната дейност. Е, има забавяния, просрочия във връзка с възстановяване и изплащане на пътните разходи. По-нататък, когато става въпрос за е, затрудненията за назначаване на високо квалифицирани експерти в генералната е, дирекция, е, много важно е да се е, отрази е, факта, това става въпрос за ITEC и е много важно да има конкретен подбор. подбор. Знаем, че има какво да се желая, що се отнася до функционирането на интернет мрежата или функционирането на компютърната мрежа. Трябва да потърсим начини да преодолеем тези слабости или поне да ги намалим. Айтек би трябвало да а, увеличи усилията си, за да може в крайна сметка да се гарантира сигурността на парламента в тази област. По-нататък, Генерална дирекция КОМ със съответното съобщение във връзка с изборите е, парламентарните. Е, това беше успешно начинание, доказано от високото е, участие на гражданите в изборите, високата изборна активност, но е нужно още да се усъвършенства комуникационната стратегия. Подобри се стратегията за комуникация на парламент. Трябва обаче да продължим усилията си, за да можем наистина да усъвършенстваме публичната, обществената страна, за да можем да бъдем по-видими като Европейски парламент, да могат гражданите да бъдат достатъчно близо до нас и до нашата дейност тук. Замисълът да има конференция за бъдещето на Европа, може би проистече от идеята, че гражданите никога не са достатъчно близо до нас. Анализирахме и връзките, които съществуват в съответните служби за връзка. Имаме конкретна мисия, която трябва да изпълним във връзка с медиите и гражданите и нашата дейност. Има какво да се желая и тук. Подкрепим усилията на Генерална дирекция Инлоу, за да се подобри сигурността безопасността на нашата работа и мисля, че като цяло би трябвало по-открити да бъдем пред гражданите, като същевременно се гарантира и сигурността. Има изключителен брой точки на 44 в доклада. Не искам да се спирам на всяка една точка, но само искам да подчертая, че наистина опитът и работата ми беше изключително интересен. Благодаря на секретарията изключително много. Много се радвам и на факта, че може можех да проведа всички тези разговори. Очаквам с интерес, е, госпожо председател, предложенията. 29 януари е срокът за е, този доклад, така че в крайна сметка се надявам, че докладът ще бъде наистина добър е, и той ще доведе до подобряване на нашата дейност в бъдеще, така както бих желала и го пожелах и в предишния доклад. Благодаря председателката, благодаря госпожа Грапини, Томаш Дойч е докладчик в Сянка НП. Köszönöm a szót, tisztelt elnök Благодаря за предоставената ми възможност, госпожо председател, уважаеми колеги. На първо място, позволете да изразя своята благодарност на госпожа докладчика за извършената работа по доклада. В сравнение с предишните години, ние сега получаваме по-подробен и задълбочен преглед, проекто доклад и високо оценяваме това. Факт е, че всички ние имахме възможност да формулираме писмените си въпроси и струва ми се, че получихме удовлетворителни отговори. Както винаги, е, генералният секретарят на парламента участва във всички заседания, които провеждаме и отговарят на всички наши въпроси, на наши запитвания по един удовлетворителен начин. Приветстваме съдържанието и качеството на проекто доклада. В някои аспекти ние ще приемем и ще предложим за приемане изменение с цел усъвършенстване на проекто доклада. Вече са разгледани някои от тези аспекти, но пък ще възникнат и други под формата на предложение за изменения. Това не е всъщност едно оплакване, от е, името на един депутат. Е, по-скоро искам да кажа, че ние трябва е, да подходим по економически по отношение на онова, което предприемаме, не че се изказвам от името на беден депутат, трябва да подходим а, така, че когато разглеждаме, например, въпроси свързани с пътническата агенция, дали трябва да запазваме по-скъпи билети за един и същи ден и, или полет, или бихме могли да използваме други канали, за да запазим, да направим резервация за същия път за е, е, същия е, полет за същия ден. Ето, може би ви се струва твърде тривиално това, което казвам, но десетки депутати пътуват непрекъснато през годината, 40 седмици, което означава, че трябва да следим за изразходването на всеки един цент. През последните 10 години Аз е, говоря все по-открито, струва ми се, но надявам се, че по този начин по-добре се разбираме. Начинът по който ние водим дискусиите в пленарна зала също така разговорите, които се водят за седалището в Страсбург, следва да бъдат още по- откровенни, ясни. Вече години наред говорим за това, че така както посочва договора, седалището на парламента не би следвало да бъде в Страсбург. Не виждам политическа реалност, която може всъщност да го а, обоснове. Ние бихме могли да разискваме а, предложение за изменение, включително и в договора. Или Европейския парламент всъщност ще вземе решение за онова, на което има право, или а, просто ще приключи своята дейност в Брюксел и прехвърли всичко в Страсбург може да се вземе подобно решение и е, вероятно по този начин можем да спестим е, стотици милиона евро. Или парламента няма да вземе подобно решение и тогава просто трябва да приемем, че е, цялостта дейност се извършва в Брюксел, а пленарните заседания се провеждат в Страсбург. Така че отново въпросът за едно седалище срещу две. Следва дискусията да в крайна сметка стигне до своя край. Защото не стигаме до никъде в подобна дискусия. Надявам се, че в близко бъдеще, в крайна сметка, ще се стигне до решение парламентът да има едно седалище изключително важен е според мен този въпрос, но в крайна сметка трябва да приключим дискусията не само и само да мечтаем, ако не можем да разрешим този въпрос. Що се отнася до преводите, отговора, който получихме по този въпрос, е още подлежи на разискване от секретарията получихме съответния отговор и ще продължим да разговаряме с, е, е, с тях. Що се отнася до превода от различни езици, е, устния превод 500 евро е в испански, 250 пък струва евро за румънски и по-трудно е като че ли да се намерят румънски преводачи. И отговора, който получаваме е, че колегите, които извършват устния превод на конкретен език са в по-висока категория, което не е приемливо обяснение, защото има е, цена на единица, независимо от езика, дали той е български, унгарски или какъвто да е той. Háromszoros különbségeket viszont nem. És végül, de nem utolsó sorban szeretném azt aláhúzni, amit... Има е, такива, ако има такива разлики, няколко пъти се, и, могат да бъдат измерени. Очевидно не можем да се съгласим с това. По-нататък, дали става въпрос за географска разлика, но както и да е, това е тема, по която отново се водят разговори. Не сме стигнали до някакъв конкретен отговор или поне не сме се приближили до конкретен отговор. Така че може ли да кажа, че 2009 година десете държави членки, които се присъединиха 2004, получиха само две позиция. Полша за ниво менеджмент, а до сега е, тази бройка се е увеличила на 6. Не всички са поляци, разбира се. Но всички взети заедно, не са повече от 6, 6 на високо управленско ниво от новите държави членки. Десете нови държави членки, а Д категория 9 вече има 30 допълнително 10 от тях са германци, 6 италианци и аз не мисля, че нито Германия, нито Италия е сред новите държави членки. Аз не искам да кажа, че не желая всичко най-хубаво на тези е, новоноети колеги, но 10 плюс 6 новоназначени в тази висока категория, а словенски, поляци, малтийци, например, или унгарци – Коле... не са достатъчно като че ли квалифицирани, за да кандидатстват или да бъдат наети на подобна позиция. Това също трябва да бъде в а, фокуса на нашето внимание. Благодаря отново на госпожа Грапини за доклада. So, И така, следващата точка благодаря, госпожо председател, господин докладчик за, госпожо докладчик за свършената работа. Наистина ние сме удовлетворени от качеството на работата ви, но ще в следващите месеци ще внесем няколко предложения за изменения. Искам да наблегна на три неща, които са особено важни. Първо, говорихме в предишния дебат е, за по-голяма прозрачност на нашите институции. Това е една демократична необходимост. Е, би трябвало наистина да, така, да примирим европейските граждани с Европейския съюз, да ги доближим до Европейския съюз. Е, оттам доклада, за който говорихте, не е е повод за консултации в е, нашата, е, в е, парламента между нас съдържанието често е, не дава основание за конфиденциалност, а, а ние имаме доста такива е, заседания при закрити врата. Е, всички тези, е, които е, така са привърженици на тази е, конфиденциалност, мисля, че нямат основание да, за това. Това не е добре нито за политическите партии, нито за самите европейски институции. Много от заседанията трябва да бъдат наистина публични. Нещо по повод вашето да ми госпожи председател, по параграф 31 за е, е, закриване поста на е, парламентарен администратор. Това не е, това е добра новина. Е, понякога сме се питали наистина каква е, какъв е смисъл от тази работа, от тази дейност. Е, бих искал да има повече баланс е, е, когато се е, съкръщават някои места, е, да рационализираме работата си, така че да пестим публични средства, парите на данекоплатеца. Ето защо аз съм за това е, да е, се обоснове добре е, какви работни места, какви места се съкръщават, по какви причини, какви съображения и бих искал в доклада това да се представи по-балансирано защото така има известно безпокойство сред хората. понякога нали, има безпокойство за това, че не се използват разумно публичните средства. Колкото до седалището на Европейския парламент, е, въпрос, който постави колегата Дуч, всеки член от договора е, има своето значение. Е, аз е, бих предложил да, да оценяваме е, смисъла на членовете съвместно, защото няма смисъл да се изолира, да се разглежда всеки по-отделно. Е, това е, е така начин човек да провокира. Втория начин на, на провокация е да се каже, че след като седалището е в е, в е, Страсбург. Много от разходите е, и много от е, мисиите от Брюксел трябва да ще струват много повече. Това е един дебат по една доста деликатна тема. Знаете каква е позицията на Франция по въпроса. Не можем да решим този въпрос, но мисля, че да се извади е, този е, член от е, договора за разходите на пътуванията от Брюксел до Страсбург е малко провокационен и не мисля, че неговото място не е в този доклад. Просто исках да го маркирам и ще внеса изменения по него. Ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir kurz äh, fortfahren mit den anderen Kolleginnen und Kollegen, möchte ich nur vorsichtig. Сега Лисабонския договор е, един, е в съгласие с е, е, осми протокол от договора е, за Европейския съюз. Там се казва, там се споменате трите работни места, трите работни места, които са е, обхванати от е, институциите. Европейски парламент може хиляда пъти пет пъти да реши, е, но това е въпрос, който се решава с един души в държавите членки, така че е безмислено. Аз честно не искам да критикувам никога, никого, но съвсем честно искам да кажа, това упражнение се е повтаряло многократно. Страсбург или Брюксел, всичко това е хубаво, но няма да доведе до нищо. Второ, е, да се пресмятат разходите, е, моля да бъдем много внимателни, нашата, е, да, не, да не натоварваме нашата администрация с допълнителна работа. Значи да се изчисли какво ще струва, ако се лети в Брюксел или Страсбург. За, мин, за мен е по-ефтино, например, до Страсбург, за ня... други колеги полета ще е по-скъп. Така че цялото това упражнение е малко безмислено. Е, това, което мен ме интересува, е, между е, другото, тук споменаха колегите преди мен въпроса, да помислим за тези превозни средства, автомобили, които пътуват от тук до Страсбург, които те трябва да се използват и от сътрудниците, защото наистина натоварва се прекалено наветката и автобусите. Хора, това отнема много повече време. Това е една молба, трябва да я обсъдим с президиума. Но целта е всичко да е по-ефективно. Разбира се, е, трябва да, да е, много да внимаваме за е, тези такива съперничества, показни съперничества. Имаме и да не, да не вършим работа, която да е само за парлама, защото ако договора е, в договора е залегнало едно положение, е, каквото и да е, решаваме тук е, и пет пъти да решаваме къде ще бъде седалището, ще продължим да си пътуваме. Така че тези упражнения са малко безпредметни, безмислени. Нямам нищо против да водим този дебат, но е, да бъдем влечени в дебата, но е, нека да се опитаме да действаме там, където можем да окажем е, действително влияние, където можем да свършим нещо. На първо място искам да ви благодаря, госпожо Грапини, за доклада, който представихте. Господин Фройнт отсъства, той е нашия докладчик Сянка и ще представя неговото становище. Повечето от елементите в този доклад отговарят на нашия анализ. Нашата група иска обаче да посочи някои елементи, които имат нужда от специално внимание. Строището на зелените е, че самият парламент трябва систематично да наблюдава правилата за прозрачност и етика и да докладва по време на процедурата за освобождаване от отговорност. Парламента трябва да даде на депутатите максимална подкрепа и инфраструктура, за да станат максимално прозрачни. Парламента трябва да подобри връзката с законодателната обсерватория и регистъра за прозрачност. Всичко трябва да може да бъде четено от машини – Както подчертава госпожа Грапини, трябва да има единно седалище. Пътуването до Страсбург всеки месец е проблематично не само чисто финансово, организация и време за хиляди от нас, които пътуват всеки месец. Абсурдно е всичко. От екологична гледна точка не може да има седалище в две държави. Бюрото не направи нищо по доклада за освобождаване от отговорност от миналата година за публикуване на правилата за използване на надбавките за общи разходи. Това беше от името на Даниел Фройнт. Аз да добавя нещо от мое име. Парламента реши да смени доставчика на услуги за парламентарната ясла. 3 февруари това решение. Това притеснява всички служители от яслата, както и родителите, чието деца са там всеки ден. Новия доставчик смята да въведе нова програма, да промени начина на работа на служителите, които работят в градината и яслата. Затова искаме парламента да наблюдава отблизо какво се случва и да докладва, ако има въвеждане на нови практики качеството на услугите за децата трябва да не се влуши по никакъв начин. Тъй като наистина всичко трябва да се прави за семействата. Благодаря. Благодаря. Сега да продължим нататък. Някой от е, идентична демокрация желали да вземе думата или от ЕКАРЕ? Остава Гуе? Не. Добре, всичко е ясно. Тогава може би колегата Грепини да вземе е, думата. Очаквате ли Кателин, благодаря. Кратки коментари. Първо поздравление за доклада. Отлично сте се справили за подаването на сигнали, защита на асистентите на депутатите или поне проблемите, свързани с тази тематика. Искам да повторя казаното от председателката. За напредъка по пътуването до Страсбург, да може колите, служебните коли да взимат служители. Налудничево е да говорим за климатични изменения и всеки месец колите да пътуват празни. Колегата Пекса също говори за прозрачността около надбавките за общи разходи. Трябва да има напредък и там. Два конкретни елемента ще засегна. Радвам се, че комисията обеща въглеродна неутралност до 30 година. Парламентът също трябва да последва в стъпките на комисията и ние до 30 година трябва да станем неутрални по отношение на въглеродните емисии. Ще изляза си изменения също и за анулирането на емисиите. Много млади хора биват избрани. Не, че имам решение, просто повдигам въпроса. Когато някой бъде избран, това не означава, че те не могат да имат семейство или деца. Но сега, ако един депутат има дете или влезе в бащински или майчински отпуск, няма възможност да даде на някой от групата да гласува в негово място. Дори няма практика. Някои държави може да изпратиш заместник, например, когато отсъстваш. Това означава, че ако някой има дете, тяхната страна, тяхната политическа група намалява своето представителство и това изпраща ясен сигнал и към електората. Ако избират млади жени, то тогава едва ли не няма да бъдат представени. Това е много лош сигнал – трябва да се измисли решение. Много парламенти имат решение и се надявам, че Европейския парламент също може да покаже, че е напредничава институция и да даде решение. Либе колегин Грапини. Е, сега имате думата, колега Грапини. Сумеск, тутурор, пентру că chiar На първо място искам да благодаря на всички, тъй като вие наистина излязохте с интересни идеи. 142 точки има в проекто доклада и искам да получа много изменения по тях. Така се събират добри идеи. Радвам се, че колегите в НП споменаха, от НП разминаването при плащанията между заплащанията на устните преводачи от един и от друг език преките дискусии аз съм искала еднакво заплащане, доколкото разбрах. Парите са свързани с пазара на труда. За това дали лесно може да се намери на пазара на труда преводач с този език. В румънската кабина имаме и хора с испанско гражданство, които превеждат в румънската кабина – Институцията явно обаче не е привлекателна за някои професии, защото в собствената си страна те могат да работят при по-добри условия и дори да получават по-голямо заплащане, отколкото ние предоставяме. Трябва да се работи по това също и Европейския парламент трябва да бъде много по- привлекателен за някои това трябва да се включи, защото това разминаване при заплащането е много важно и за тези асистенти. Ние всички сме европейски граждани и работата на сътрудниците е съща е навсякъде. Така че публичните дебати, които сме имали с главния секретар, сме направили предложения и питахме защо колите, които тръгват за Страсбург, не могат да вземат служители със себе си. Хубаво е, разбира се, да мечтаем за единно седалище на парламента, но защо не могат тези автомобили да взимат и служители или депутати? Така че има как да се подобрят нещата, особено що се отнася до транспорта, който е отива и се връща в Страсбург. Сега за прозрачността напълно съм съгласна. Попитах защо има тайни при одита. Очаквам отговори и ще ги включа в измененията. Още нещо, което спомена колегата от Реню, от Обнови Европа. И трябва да кажа, че има един прак, под който не може да се падне, ако човек иска да е ефикасен – ако намалиш броя на служителите под определен прак, то тогава вече няма ефективност. В случая не говоря само за изчезването на работни места, говоря за въздействието, което ние усещаме. Много време чаках, например, да ми се оправи компютъра в офиса или да ми се оправи безжичната мрежа. Така че нека мислим за бюджета, това е чудесно, ние отговаряме за бюджета, но в крайна сметка тези доклади трябва да бъдат реалистични, защото има ограничен брой хора, които могат да решат този проблем. В противен случай ще увеличим щатния състав, който ще увеличи разходите. Що се отнася до детската градина или яслата? имаше дебат с главния секретар и отделните дирекции. Има депутати, които се оплакаха в миналото, че нямат възможност децата им да посещават яслата с... и да бъдат закарани с колите на парламента. Нямаме отговор дали е по-добре да има повече разходи или да се предлага тази услуга. Защото имаме демографски проблем в Европа и не може ние да слагаме повече пречки пред ръждаемостта. Депутатите, които искат да използват автомобилите на парламента, за да закарат тези автомобили децата им на ясла, трябва да могат да го правят. Трябва да обсъдим също с докладчиците в сянка компромисите, защото идеята ми е този доклад за освобождаване от отговорност да допринесе за бъдещата ни дейност и с удоволствие очаквам изменения. Благодаря. Ähm, Благодаря. Сега Каталин ни дава повод за размисъл е, сега стимулиране на ръждаемостта е, не знае е, сега няма разпоредби за е, здравното състояние на участниците, дали някой е, идва на работа и гласа му е паднал или колко ще трябва да. Е, но сега имаме много други точки, които ще обсъдим. Благодаря най-сърдечно на колегата Грапини и на всички докладчици в Сянка за тяхната работа. Сега да минем на пета точка от дневния ред. Колегата Мишел Ривази е, която току-що влезе, ще я помоля да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Е, ще говоря за доклада ФЕД. Е, Европейския фонд за развитие. Както знаете, моят доклад почива върху този на Европейската сметна палата Става дума за генерална дирекция ДЕВКО и парламента. 28 ноември е този доклад от миналата година. Комисаря Мимица имаше обмен с него, писмен вид, както знаете. И така, тази сутрин комисията ДЕВЕ излезе със становище, което ще бъде гласувано по-късно там. Сега, най-общо, какъв е този доклад? Предполагам, че сте го прочели и то много внимателно. Говоря за това, че политиките за сътрудничество и развитие на Европейски съюз трябва да отговарят е, на приоритетите на държавите партньорки. Подчертаваме също, че дейността на този фонд е в сложно състояние, тъй като има постоянен геополитически и институционален риск, е, който съществува. Също така в същото време имаме много методи, с които могат да се използват. Е, те са междуправителствени, тъй като този фонд е такъв и става дума за 79 страни. Става дума също така Съюза да стане по-видим. Сигурно си спомняте, че имаше въпроси по него и много често има агенция като ООН и други агенции, които дават своето лого. А, в крайна сметка всичко плащаме ние в Европейския съюз. Трябва по-добре да се комуникира, що се отнася до финансирането, което отива, ценностите в всички възможни фон, начини на финансиране и развитие. А, искам много бързо а, да премина нататък, тъй като вие знаете, става дума за сътрудничество с международните организации, агенциите за развитие на ООН, както неправителствените организации. Става дума за контрол на проектите и вътрешен одит. И клаузи за спазване правата на човека, които трябва да включени. Има рискове, свързани с този фонд. Трябва да се борим срещу бедността, в същото време, като че ли хвърляме много пари за контрол на миграцията, така че има едно разминаване. Това не е приоритета на този фонд. След това има поверителен фонд за Африка, където трябва да зададем въпроси за добавената стойност на този доверителен фонд – Искаме Европейската комисия да гарантира, че е, интересите свързани с сигурността не минават преди, не са сложени на по-предно място от това на жителите в съответната държава. Говорим също, че ние не финансираме проекти, които идват само от правителството или от местните. Е, както знаете, това са големите критики, които се отпадат и към Либия, Судан, където също има нарушение правата на човека. Има и други параграфи в доклада ми, които са свързани с Нижер и Еритрея. Колеги, обаче тук има един политически проблем, свързан с Еритрея. Съвсем накратко искам да ви обясня Сигурно знаете, че през април 19 година ние имахме такъв един спешен фонд, доверителен за Африка и започнахме да подкрепяме с него един проект за възстановяване на основния път в Еритрея. Този проект трябва да свържи пристанището с още един град. Става дума за 20 милиона евро, които са заделени. Това е първата фаза на този проект. Така че Техническите спецификации показват, че Европейския съюз е дал 20 милиона и е делегирал проекта на една агенция, която се нарича е, UNOPS. Европейския съюз приема, че тази, това дружество, Манор, има трябва да го изпълни, но се оказа, че става дума за пренудителен труд. Знаете, че там има такъв елемент, има военна служба, която е задължително в Еритре, в Еритре и това всъщност е нещо като принудителен труд, защото тези млади хора биват карани да работят там. Има НПО, които ни изпратиха тази информация на 4 ноември 2019 година. Зададах два въпроса с искане за писмен отговор от Европейската комисия. Първият е свързан с този проект, а вторият е свързан с въпроса за принудителния труд, който осъществява режима. Първият въпрос беше как Европейската комисия може да подпише договор, като признава, че правителството ще използва а, военната служба и а, ще кара тези хора принудително да работят по този проект. Вторият а, въпрос и първият не са получили отговор. По време на изслушванията се възползвах от изслушването на 28 ноември 2019 година пред комисията КОНТ на Европейския комисар Мимица – а, обсъдихме доклада за освобождаване отговорност на този фонд. Кой в момента е председател? Добре. Важно е. Важно е. И така, получих подкрепата на госпожа Холмайер на въпроса дали Европейския съюз е съучастник в крайна сметка? С тези 20 милиона евро, които са дадени за създаване на магистрала на път и всъщност Европейския съюз подкрепя принудителния труд. Няма отговор обаче. Господин Мимица не ми е отговорил. Госпожа Холмайер отново зададе този въпрос на комисаря и той продължи да не отговаря на същия този въпрос. След това получихме писмен отговор от секретарята на комисията Конт. Европейската комисия не вижда обаче проблем. Получихме го в секретарията на комисията Конт. Европейската комисия не управлява директно този проект, казват те. Има агенция УНОПС, която го управлява. Европейското финансиране е ограничено само до материалите, до оборудването, които са необходими, за да се възстанови този магистрал или да се построи. Европейската комисия гарантира, че бюрото на ООН е свързани с проекта, се е ангажирала и наблюдава изпълнението на работите, за да е сигурна, че се гарантират базовите норми. Това е неприемливо. Това казва, че ако европейски пари а използваме агенция на ООН, за да изпълним проекта, едва ли не, не им търсим смет какво правят те оттам насетне. Имаше също така в Нью Йорк Таймс една статия от януари 20 година. Какво разбираме там? УНОПС, казват. Нямаме бюро в Еритрея. Никакъв контрол не осъществяваме. Две-три срещи е имало на място в Еритрея, но те са организирани от еритрейското правителство. И какво разбираме също? Когато зададах въпроса и чаках своя отговор в писмен вид, Европейската комисия тогава е пратила още един транш от средства и на 4 януари получих отговор от името на новия комисар Юта Юрпилайнен, който казва същото. Агенцията отговаря на ОНЕ, ОНОПС е в писмен вид. Имаме документ писмен от ОНОПС, че няма контрол. Ясно са го написали. Втория транш всъщност беше 60 милиона. И сме изправени пред един политически въпрос. Благодаря ви, че се върнахте. А, Съжалявам, че такива лоши съвети получава новия комисар и продължава в крайна сметка пък да не подава на нас цялата информация. И мисля, че имаме истински политически проблем. Ние, европейските депутати. Защо ви го казвам това? Първо, Нью Йорк Таймс е направил много добро журналистическо разследване. Европейската комисия дава пари на Еритрея, без да контролира другата страна, без условия. Европейската комисия ни отговаря, ако УНОПС, агенцията на ОНЕ, контролира, то тогава какво? А пък от друга страна УНОПС ни отговарят, ние не контролираме. В този момент ние сме обект на нападение от страна на НПО. Дори в съда ще се подаде жалба, в която се казва, че Европейската комисия подкрепя до известна степен, не директно, но подкрепя принудителния труд. А ние нямаме достъп до този тип проекти и разглеждането им, тъй като държавите решават, а Европейския парламент не може. Някой трябва да ни включи, да ни пусне в канала на вземане на решения. Така че, колеги, трябва да се реагира. Ако нищо не направим, всички НПО ще ни нападнат и ще кажат, а, вижте го Европейския съюз, те финансират една диктатура в Еритрея. Защо? Защото се строи път от е, пристанището до Отопи или някакъв друг град. А, аз, ако съм еритрейка, то Етиопия, извинете, е пътя. Ако съм еритройка, ще искам този път да се построи, ще кажем. Е чудесно, ще подкрепа това правителство, което сега ми строи път, нищо, че е диктатура. А Европейската комисия не иска нищо. И дори не дава необходимите средства, за да има а, не, път, е, извинете, контрол Ако сте съгласни, трябва да кажем на Европейската комисия, чакаме конкретни отговори и ще забавим с 6 месеца освобождаването от отговорност. Имате 6 месеца да ни дадете отговори, които ще ни дадат възможност ние като парламентаристи да можем да обясним нещата на хората извън парламента. Не може нещата да остават така, защото депутатите ще бъдат обект на атака и критики. За първи път, доколкото аз знам, имаме донор, защото има ни 60 милиона, които са отпуснати, госпожо председател, когато изслушвахме господин Мимица. Нали си спомняте, той говори, че ще има още един транш. Така че има принудителен труд. Не са ни дали цялата информация. Информацията е лъжовна, защото казват УНОПС контролира, а те ни казват не контролираме нищо. И след това ни казват, това е важно, защото трябва да се влезе в тази страна. Ми хубаво, ама да влезем с неща свързани с здравеопазването, с образованието, а не да правим магистрали. Какъв е интереса ние да строим пътища? Кой ще извлече полза? Етиопия, може би, защото ще се свърже. Защото Еритрея така всъщност акредитира диктатурата си и я прави нещо положително, тъй като стори път. Искам да чуя вашето становище, но не може да оставаме в това положение, защото ще започнат невероятни критики към нас отвън и ние като депутати трябва да кажем не, не сме съгласни така да функционират нещата. Благодаря, госпожо председател. А, деликатно е положението. Либи <clears throat> колеги, Скъпи колеги, бих искал да ви обърна вниманието, че в доклада си на две места споменавам фактът, че по никакъв начин не може да се допуска по какъвто и да било начин да се подкрепя принудителен труд може да се разглеждат различни приоритет, приоритети по различните проекти, но едно трябва да е ясно. Финансирането на проекти с принудителен труд е истински проблем и в случая става въпрос за една агенция на ООН, която имахме този проблем и с УНРА. Невъзможно е от години насам сметна палата да получава само от части информация, не цялата информация или от части дори погрешна информация. Тоест, както и преди, имаме проблеми с а, а, комуникацията с ООН и трябва да ви кажа, че от а, гледна точка на това, което засяга комисията, и аз имам няко... нужда от някои разяснения въз основа на последното ни изслушване. А сега като докладчик във всяка дума да има Давид Лега. Благодаря, госпожо председател, за дадената ми дума. Благодаря също, госпожо Ривази, за много добре подготвения доклад, много ясен, много логично конструиран. Наистина всеобхватен е и съдържа много фактология, информация и много относителна относима информация. Що се отнася до увеличаване процента грешки, това е тревожно наистина във връзка с не спазване на правилата, обществени поръчки. Това е нещо изключително важно. Вие подчертавате в доклада и, и мои основни а, съображения. Недостатъчна документация и наистина трябва да изискаме ясен план от комисията във връзка с нужните стъпки, за да се коригира това тревожно положение много сериозно. Освен това, съображения във връзка с недостатъчно познание на по отношение на нашите фондове. И на това трябва да се обърне внимание. Много ви благодарим. Благодаря за вниманието, което отделяте категорично върху правата на човека и на няколко места. Това е изключително важно във връзка с действията на Съюза, върховенството на закона и всичко това е свързано с финансирането. Това са много важни предварителни условия. Спазването им е пред... много важно условие за получаване на финансиране. Също така, по отношение на предложението за връзка с околната среда, това не е основна цел в доклада. Наистина трябва да се намали вниманието. Основното трябва да бъде човешки права, демокрация, върховенство на закона. Това е водещото, както вие казвате в доклада. Има риск, противен случай, че фонда за развитие наистина ще бъде бъде тласнат към програма, която всъщност не е сред приоритетите във връзка с продоляване на бедността, например. След това, показаното от вас за Еритрея и несигурността за използването, освояването на а, средства там и освобождаване от отговорност. Аз самия не съм готов да дам това освобождаване пред комисията, докато не стане ясно наистина а, за какво са изразходвани тези средства, дали става въпрос за принудителен труд или робство. Ако нямаме гаранция, това очевидно е неприемливо. Нужни са отговори, нужна е допълнителна информация и аз, разбира се, съм склонен да отложим преди да стигнем до едно удачно решение. Но се питам, защо предлагате вие септември всъщност? Аз бих искал максимално кратък срок да се получи отговора, да не очакваме да дойде септември. И още нещо по принцип. Наистина трябва ни по-категоричен изказ в доклада. Не можем, например, да отбележим, че имаме 19 разследвания за измама просто в ход. Трябва да проявим по-голяма загриженост всичко това да се опише. Така че моите заключения, три, по-категоричен изказ с изменения ще се предложат тази насока. На второ място борба срещу бедността и по-малко внимание върху околната среда в тази перспектива. И на трето място във връзка с вашите уводни думи, вашия доклад. Наистина имаме нужда от уточнение как точно са изразходвани средствата в Еритрея. Става ли въпрос за принудителен труд? Трябва да има нужен механизъм, в който наистина да се гарантира спазване на човешките права. Благодаря. Цветелина Пенкова. Цветелина Пенкова, заповядайте. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за много добре представения доклад. Наистина е нашето мнение, е, че проекто доклада обхваща по-голямата част от значимите аспекти по темата. Приветстваме факта, че много от мненията и коментарите, които ние направихме, са взети предвид. Оценяваме го. Същевременно, разбираме, че докладът отразява повечето постижения и е, също има и критично отношение там, където е нужно подобряване, ефективност, прозрачност, устойчивост, например. Освен това, разбираме значимостта на подчертаното от вас, а именно комисията да продължи да работи, за да се постигне по-систематичен подход – за да се подчертае прозрачност, отчетност по отношение на цялата верига Европейски фонд за развитие. Подчертават се всички тези аспекти в основните цели във връзка с намаляване на бедността. Приветстваме факта, че се отразява в доклада съображението във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство и въпроса дали това ще окаже въздействие върху финансовото управление на а, фонда и заключението, че няма такова послание последици след това, както бе посочено. Споделяме и ние при е, притеснението във връзка с увеличаване процент грешка вече втора година подред. Оценяваме факта и, че комисията би трябвало да вложи допълнителни усилия, за да се а, обърне тази тенденция в обратна посока. Що се отнася до препоръките, бих препоръчала да се включи призов към Европейската инвестиционна банка да възприеме по-конкретни, по-подходящи общи инструменти и мерки, или може би по-добре да се обясни всичко това по отношение на работата с трети страни, така че призовавам да се включи подобен текст в доклада и накрая. Въпросът, който се дискутира, бих искала да разгледам за Еритрея. Запознати сме с този случай. Нужно е да получим допълнителна информация за да можем да изложим своето становище, когато изслушаме отговора на комисията по този въпрос. Това е всичко от нас. Благодаря. Много ви благодаря. Думата има Оливия Шастел. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на нашата докладчица, госпожа Ревази, за работата, която е извършила както по отношение на оценката на работата на комисията и работата на нашата комисия. Също благодаря за това ясна общата ориентация на този проект, кратко представен от госпожа Ривази. Аз бих искал само да подчертая три неща от своя гледна точка. Госпожо председател, вече три са засегнати основните теми във връзка с освобождаване, а именно изпълнение с конкретния вид работа и цифровизацията. По-важно е да се обърне внимание върху изпълнението и съответно показателите за това, е, стотици милиона евро, които се изразходват ежегодно в тази насока, не винаги е ясно обаче, не е и лесно да се е, направи оценка на нашата политика, на нашата програма. Необходимо е да има напредък в тази насока на второ място. По-добре трябва да се картографира нашата програма по отношение на отделните аспекти. Това е изключително важно, за да можем да и направим оценка на по начина, по който в крайна сметка се разглежда всички тези въпроси, включително с здраве, жени, сексуално здраве. И много важно, имайки предвид, че това са 50% от нашето население, да не трябва да обръщаме всичко малко внимание на това. На последно трето място цифровизацията е изключително важна тема във връзка с публично-частния аспект, във връзка с разглеждането на конкретна тема в дадената страна. На четвърто място Бих искам да се спра на една а, философия, изразена от Морис Мор – във връзка с диалог, диалог с партньорите. Когато се води този диалог, по-добре можем да разберем какви са техните потребности и също така, но по този начин можем по-добре да насочим и нашите дейности, що се отнася до посоката на реформа. И тук имам предвид, разбира се, правата на човека, правовата държава, върховенството на закона, институциализацията и а, демократичността. Що се отнася до Еритрея? Очевидно е, че това разследване, което се е, води, е много важно. Аз мисля, че е, Фонда за развитие трябва да участва във връзка с разработване на конкретна реформа или да води политически диалог с Европейския съюз. Е, може би не точно така, както стоят нещата днес, но днес не сме всъщност е, взели съответното решение. Има решение, което, се, е, което е взето от е, комисията и отговора, който следва да получим, разбира се, преди да възприемем нашата позиция по отношение на освобождаване отговорност е правилната посока. Благодаря. Благодаря, Оливе. Някой друг иска ли да се изкаже по темата? Не виждам никой да иска wollte zunächst. Moment. Ich wollte bloß zuerst die Kommission vielleicht und dann du drauf oder du vorher. Първо ли да изкажеш думата на комисията? Как предпочиташ? Колеги Колегата Ждеховски. Много ви благодаря. Съвсем накратко. Ще си изкажа на английски. Бих искал да засегна положението и в други проекти на ООН, нещо, което вие споменахте и по-рано. Много важно е да имаме конкретна информация, а не по-късно, до 6 месеца. Напълно съм съгласен така. Шокиран бях изключително, когато прочетах статията в Нью Йорк Таймс – как да чакаме 6 месеца да получим информация, какво ще прочетем в тази информация. Струва ми се, че наистина нужно е да получим ясно обяснение за тези средства от комисията. Това са наши е, пари. Аз не бих искал да предоставяме средства на организация, която се занимава с принудителен труд. В никакъв случай не би трябвало да правим това, имайки предвид и режима в Еритрея. Трябва да имаме ясна информация за изразходването на всяко едно евро. Напълно съм съгласен с е, докладчика в сянка от НП, господин Лега, който спомена много аспекти от онова, което аз по-настоящем наистина бих могъл да приема и да се присъединя. Така че в крайна сметка нужно е да се обърне внимание на всички тези аспекти по отношение на целия процес на развитието да не можем да възприемаме просто в по-общ характер всичко това. Когато вие казахте 2015-2016 в Йордания и Ливан, госпожо председател, спомням си обмена на мнение, който имахме с вас и е, Международната организация за палестинските бежанци. Наистина такъв срам – как обясняваха те за изразходването на средствата, че не е било нужно да се контролира всичко, че не е било важно, какви са записите в четоводните книги. Имаме много конкретни примери, че те на практика подкрепят радикализацията и какво казвахме, ами да, наистина тази информация имаше, ама не я използвахме информацията получавахме а, и друга информация, друга палестинска организация за извършеното и според нас ние разполагахме с по-добра информация, отколкото служителите за връзка, разположени в Ливан и Йордания. И наистина голям срам беше как те ни обясняваха, реагираха на нашите критики. Тяхната реакция основно може да се определи като трябва да ни вярвате. До ние сме комисия бюджетен контрол. Ние не, не се доверяваме просто така на никого. Това нали е нашата позиция. Аз се казвам Томас. Сега никого няма да повярвате два пъти по един и същи начин, нали? Но в крайна сметка Европейската комисия следва да ни предостави съответната информация и ние ще решим дали ще приемем или не освобождаването отговорност. Много благодаря, Томас. Ще добавим списка за изказването колегата Пекса и още един колега, след което ще дам думата на Европейската комисия. Господин Пекса. Аз искам да направя кратка добавка. Всички сме хора. Не искам да прекалявам, но искам да ви помоля, когато има официално заседание и председателят на председателската маса, да има кратка пауза или някой друг да поеме председателството. Вярно, всички сме хора, но не бива да се допуска подобно, повтарят на подобно нещо при организирането на нашите заседания. В отговор уважаеми колега Пекса, мога само да ви кажа, когато няма заместник и когато ми се наложи да отида за 5 минути до туалетната, ще трябва да мога да го направя, без да трябва всички да ме чакате. Много съжалявам, но не смятам, че съм чак толкова важна, че без моето присъствие останалите не може да продължите да разговаряте. Не смятам, че съм чак толкова важна и ми се струва, че познавам достатъчно добре госпожа Ривази и достатъчно добре аз познам нейната работа и знае, че ще я подкрепя в това, което казва. За съжаление, нито един от заместниците днес не може да присъства. Думата има колегата Пинедори. Волево ringraziarla per... Искам да ви благодаря за вашия доклад и за това, че насочихте въпроса за тези 20 милиона евро, които са отпуснати ритрая за построяването на път. Много е важно винаги да има контролни механизми. Те са важни също и а, за да гарантираме права на човека. Но трябва да видим и как се строи този път наистина. Защото нека ви кажа какво се случва с Италия. В Сомалия, например, бе построен един път, герой Бозазо, и този път, тази магистрала, съдържа буклук. Тя е направена, за да се сложи отдолу под почвата, да се загроби буклук. Така че трябва да се контролира и как се строи магистралата и какво се случва с нея и какво има под нея. Благодаря ви. А сега думата има нелеката задача да отговори на всички тези трудни въпроси. Люка Бабова има това. Je vous remercie, euh, Madame la Présidente. Je ne vais pas pouvoir répondre, bien sûr, à l'ensemble des commentaires. Много благодаря euh, за взетата, дадената ми дума. Най-напред благодаря на докладчицата, госпожа Ревази. Благодаря за доклада ви и за конструктивния подход, който възприемате. Благодаря също така, разбира се, и за доклада от 2018 година на Сметната палата. Като всеки път, ние разбира се се отнасяме много сериозно към направения анализ. Що се отнася до нашата система за контрол ежегодно, ние имаме конкретен план за действие, който разписваме след съответния анализ, що се отнася до е, грешката и процента грешка. Е, всичко това се разглежда като негативно развитие можем да разгледаме по два начина. 1,2 е, не. 1,2 е тавана и 9,1 съответно. И по този начин има възможност за развитие и в крайна сметка 2017-2018 година забелязваме един, е, една негативна е, тенденция по отношение на грешката. Е, в крайна сметка, що се отнася до оценката, която можем да направим в тази насока? Имаме конкретна система система, която използваме за оценка на грешките, но в крайна сметка тя се отличава от тази на Сметната палата. Сметната палата и изчислява съобразно дейността през годината, а ние изчисляваме във връзка с сключените договори през годината по отношение на изпълнението. По този начин можем да измерваме ефективността на работата, на извършената работа. И е, в крайна сметка редовно установяваме, че има спад в грешката. Разбира се, всичко това се отразява и в нашия план за действие и по този начин има възможност комисията да предприема корективна дейност по отношение на проектите, които се разработват. По-нататък, във връзка с е, Международната организация на дейностите, достъпа до документи, видимост, прозрачност, контрол, отчетност, ние споделяме вашето съображение и притеснение като е, вниманието е върху сметната, е, на, доклада на Сметната палата във връзка с документацията. Проблемът е важен значим, но съответно международните организации предоставят съответно техните отчети и ние получаваме възможност да подготвим един цялостен пакет документи, с които можем да работим, когато се прави оценка на грешката. И е, всички документи се предоставят е, непрекъснато и когато липсва конкретна документация, така че да се стигне до 100% възможност за анализ, Сметната палата прави своето заключение и подчертава, че процента грешка не е значителен. И когато извършваме тази дейност, разбира се, ние предприемаме конкретни стъпки, за да можем да усъвършенстваме дейността си, за да можем да използваме максимално капацитета, за да можем в крайна сметка да разработим политиката и да насочим политиката за борба срещу бедността и да засилим а, борбата в тази насока. Що се отнася до конкретните примери за контрол на партньорите, дали става въпрос за пото, паричните потоци, за отделните проекти. И слушах казаното от вас във връзка с а, мониторинга на изразходването на бюджетните средства разполагате с конкретни доклади, които могат да посочат е, точно съотношението е, ефикасност на нашата дейност по отношение на отделните ни цели, включително и борба срещу бедността. Що се отнася до въпроса повдигнат за Еритрея? Позволете да ви обясня малко контекста. Съответно, индикативната програма, мисля, че 15-та година бе прията за Еритрея. Това е финансовия цикъл, по който се работи по настояще. След съответното становище на държавите членки и стратегическия диалог, проведен с Европейския парламент. В самото начало имаше един документ, в който се очертяха целите и по които имаше консенсус. Когато започнахме сътрудничество с Еритрея, през 19-та година имаше съгласие единогласно с държавите членки по отношение на принципа на управление на тази проект е, и с одобрението от Европейския парламент и е, съответно да се гарантира достъпа до средствата. Всичко това бе извършено в диалог. Какъв е контекст? Еритрея, Етиопия и съответно апела а, на Абиемет за действие, което да може да се възприеме или проект да се разработи съвместно с Еритрея във връзка с консолидирането на цялостния процес на развитие във връзка и с спирането от страна на съвета за сигурност на ООН на процеса след което бе възможно да се възобнови дейността съвместно с Еритрея след спирането на въоръжените действия и а, drapeau. Cette pratique 92, on l'a systématiquement condamnée et appelée à. Euh, е да се приложи цялостна програма за държане на младите хора, т.е. на хората по 40 години в страната. Но по никакъв начин фонд на Европейския съюз не подкрепя тази система, т.е. нито едно евро не е отпуснато пряко в подкрепа на системата. Така, например, проектът за рехабилитиране на пътища, между другото, не става въпрос за изграждане на пътна система, не, става въпрос за ремонт на съществуващата пътна система като а, програмата е с цел доставка на материал за ремонта, а не самата система. Между другото, системата за военна служба е обща за цяла Еритрея, т.е. в каквато и област да участваме в подкрепа в образованието, в здравеопазването, е, ремонтната дейност по пътищата. При всички случаи се сблъскваме с тази система, в която се използват е, военнослужащи, донаборници, които работят е, в поръчка на правителството. Така че, в крайна сметка, въпросът, който трябва да си зададем е следният. Дали искаме да продължаваме с ангажираността си в страната, да продължаваме присъстваме там или искаме да се откажем от политическа гледна точка. Решението взето през 2019 година с съгласието на държавите членка е да продължим да присъстваме страната, като едновременно с това гледаме много критично на случващото се в Еритрея. Или така, повтарям, няма подкрепа от страна на Европейската комисия за системата на робство или системата на принудителен труд в Еритрея, въпреки че си признаваме, че съществува тази система на принудителен труд и то в всички сфери на дейност в страната. По въпроса за УНОПАС статията в Нью Йорк Таймс и, или най-малко е, изявленията на представители на УНОПСа в е, е, статията на Нью Йорк Таймс са меко казано нескопосани и в крайна сметка Европейската комисия носи отговорността за тези твърдения на представителите на УНОПС. Незабавно влязохме в диалог с тях и получихме сведения, които ни дават възможност да заявим, че УНОПС в изявлението си пред Нью Йорк Таймс заявява, че не наблюдава като цяло цялостната програма за рехабилитиране на пътищата в Еритрея, но а, наблюдава частта, с която ние финансираме. Тоест, ОНОПС, изпълняващата агенция и наблюдава нашата част от проект. Също въжи и за нашата делегация, която присъства в Асмара и която три пъти вече е проверявала какво се прави на място. Смятате, че отговорът даден от страна Европейската комисия е неудовлетворяващ. Отбелязвам си това твърдение и приемам, че това, което към момента сме ви дали като отговор, не е задоволително, така че мога само да поема ангажимента, че ще ви предоставим липсата информация възможно най-скоро. Разбира се, не мога да си изкажа какво ще бъде вашето решение за освобождаването отговорност, но се надявам преди 29 януари, датата на която ще обсъдите проекто измененията, да можем да ви предоставим в писмен път а, на цял набор от документи, който ще подкрепи това, което сега казвам и ще ви даде допълнителна информация. Освен това, ако искате, може да организирате посещение на място съвместна делегация да представителите на комисията Конт и Дебе в Асмара, където ще може да видите какво се прави на място по този проект. И нашата делегация на място в Асмара с радост ще ви подкрепи. По този начин ще можете сами да се убедите какво се случва на място, как се изпълнява проекта и ще имате възможност да разговаряте с представители на еритрейските власти. Така че от мое име и от името на ръководителят на отдела, който отговаря за наблюдение на програмите ни в Африканския род, РОК, поемаме и двамата ангажимента да ви предоставим всички нужни сведения, за да може вие като членове на Европейския парламент да гарантирате надежен контрол върху дейността на Европейската комисия. Благодаря ви. Gut, ich darf in dem Zusammenhang vielleicht auch noch darauf auf die sechs Monate eingehen. Сега да се върне на въпроса за 6 месеца. Това означава, това е максималния срок. Най-сърдечно ви каня да предоставите информация незабавно, когато имате в тази комисия. Ще сме благодарни е, да получаваме е, навременна информация, за да не трябва да действаме с е, следъчка чулка. Това просто не е, укрепва доверието. Е, трябва да сме, да кажем готовност към е, колегата, която е, така засегна този въпрос в Страсбург. Е, колегата вас има думата. Благодаря ви, госпожо председател. В отговор на колегите, съгласна с това, което казаха колегите. Действително, чрез изменя би било добре да се засили в някои отношение редакцията. Съгласна съм. По въпроса за Европейската инвестиционна банка, в отговор на едно от изказванията, както знаете, ние искаме е, е, фонда за развитие да бъде включен в бюджета, включително и дейността на е, ЕИП, защото по отношение на фонда за развитие, в крайна сметка, получаваме сведенията последствие и виждате какво се случва в момента, когато не спораме с научни ден и виждате колко затруднено положение се случва, се, се оказваме. И така решението след от Европейската комисия със съгласието на държавите членки не отговаря на нашите представи за добро така че може би няма да е да се включи ФЕД в бюджета. А сега, казвате ни, че се е, действа, се е действало след диалог с ресорната комисия. Той, че едва ли не парламент бил съгласен. Само, че и доклад на комисията по бюджетен контрол за освобождената отговорност за 2017 години. Какво казва там Европейския парламент? Отново припомня сериозните си резерви към начинът по който Европейската комисия ни предложи, начинът по който беше приета индикативната социална програма за Еритрея от страна на Фонда за развитие. Още тогава ви обърнахме внимание на тази програма, защото вече много добре знаехме, че ако ще инвестираме в е, Еритрея, по някакъв начин поне ще подкрепим принудителният труд там. Така че не ни казвате, че не сме ви предупредили на времето. А като критикувате УНОПС, че не са казали всичко нужно, става въпрос за писма декларация, предоставя една страна на УНОПС на Нью Йорк Таймс, в което те твърдят, че нямат мандат за осъществяване на контрол в Еритрея. И все пак говорим за европейски средства. Ако Европейския съюз отпуска 80 милиона евро, няма да е зле Европейската комисия да съпъства тези средства с някакви изисквания вие а, твърди, че трябва да подкрепяме Мира Добре. Съгласни сме, но може би трябваше да подкрепим етиопски дружества съвместно с еритрейски дружества, за да извършат тази ремонтна дейност. И трябва да ви кажа, че от политическа гледна точка съм в много неудобно положение като е, евродепутат. Ако ми попитат НПО какво да им отговаря, отпуснали сме 80 милиона евро в известна степен, за да подкрепим еритрейското правителство за труд, ако им бачите за какво си пуснете средствата, ще кажете ми, за да ремонтираме пътищата. Така че, заедно с колегите, искаме отговор на въпросите ни преди 29 януари и предлагам на колегите докладчици си в сянка да се срещнем, след като получим тези отговори и заедно да обсъдим какво да правим от тук нататък. Както виждате, готова съм да действаме по-гъвкаво а по предложението направено на Европейската комисия. И аз а, съм съгласна, че не е да предложим едно посещение в Еритрея. Това ще бъде за първ път в историята на Европейския парламент. Можем да организираме съвместна делегация на Отконт и Деве, защото и в Деве обсъждаха именно тази тема за средствата отпуснати на Еритрея. Така че няма да е да посетим на място, много съжалявам. Казвам го извън протокола, но аз не също не вярвам на посланиците, тъй като посланиците нямат право да напускат посолствата дори и за да отидат на плажа. Това, този режим в Еритрея си е диктатура, така че ако искате повече откритост, трябва да поискаме действително тази делег... посещение на делегация на комисиите Конт и Деве, за да видим на място и да разговаряме с работещите му. Колко човека работят, не знаят. Колко им се плаща, не знаят. И когато те могат да им говорят, те не знаем. Тоест, отпуснахме 80 милиона евро и нямаме никакви отговори. Ами ние в Европейски парламент искаме да чуем отговори, така че ако сте съгласни, аз предлагам да поискаме организиране на посещение в Еритрея, което ще е част от общите ни усилия за повече откритост. Това са да конкретни предложения. Чакаме възможно най-бързо отговор от ваша страна. И официално искаме работно посещение в Еритрея. Разбира се, няма да можем всичко да видим, предвид какъв е режима, но поне ще можем да зададем въпросите си на събеседниците си на място. Е Днес след обед ще поговорим пак за мисиите. за конкретни мисии във второто полугодие. Вече за Туни се е, е фиксира на датата. Е, ще можем, ще трябва да помислим и за втора мисия. Това, което е трудно да се постави под въпрос е решението на държавите членки. Ако, държава е, членка реши, Ако държава членка реши да остане в Еритрея, тогава комисията трябва да го приеме. При такъв режим нещата са сложни. Е, е, защото ударението пада върху държавите членки. Те са взели решението и критиката трябва да се насочи към тях. Ние нямаме избор. Нашето влияние е ограничено това е наистина като стила и рибда е, проблема е, между Чук и Наковалне. Нямаме, във всички случаи обаче не би трябвало да подкрепяме никаква форма на, на е, трудова повинност. И мисля, че сега укрепването на положителните структури в населението помага сега, колкото за подобряване качеството на пътищата, ремонта на пътищата, това е от жизненно важно значение за транспорт на хранителни продукти, търговска дейност и други. Това не се поставя под въпрос, но сега, благодаря на комисията за присъствието. Благодаря ти, е, скъпи Мишел, за отличната работа. На докладчите Сянка най-сърдечно благодаря. Стигаме до последната точка от дневния ред за днес – е, сега поглеждам в е, вярната посока. Говорим за освобождаване от отговорност е, при изпълнение бюджетите на агенциите. Колегата Легутко има думата. Пани Przewodnicząca, шановни Państwo. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа, скъпи колеги. Продължаваме с освобождаването отговорност на агенциите на Европейския съюз, но преди да започна бих искал да се възползва тази възможност и да благодаря на всички допринесли към изготвянето на този текст, преди всичко на моят сътрудник, но също така и на секретарията на комисията КОНТ. Бих искал да ви помоля, госпожо председател, за следното. Тъй като, за съжаление, господин Чернецки отсъства днес по болест, заедно с колегата Легутко решихме да е, си поделим изложенията на две, като ще включим и свършеното от а, колегата Чернецки. От 42 общи брой агенции и 32 децентрализирани агенции са обект на, на процедурата с служебна отговорност. Сметната палата подчертава надежността и достоверността на отчетите на всички децентрализирани агенции за 2018 година. И като излезе с а, становище без резерви за всички агенции по отношение на правомерността на приходната част с изключение на ЕАЗО, тъй като имаше известни проблеми с плащанията по ЕАЗО, но към момента всички становищата палата към тази агенция са били отрицателни. В някои отношения има и подобрения, като например има усилия за по-хармонизирана IT среда. По-голямата част от агенциите осъществяват независим аудит. Има напредък по отношение на обществените поръчки. Има също така и напредък по СИСПЕР-2, новията система за управление на човешките ресурси, която беше въведена скоро и от 2018 година насам още пет агенции работят с СИСПЕР. Има известни слабости по отношение на обществените поръчки, например недостатъчно подходящи критерии за възлагане на обществените поръчки. В някои случаи опциите, които се, офертите, които се приемат, са прекалено ниски и може да се приложи по-добра състезателна процедура. От всички децентрализирани агенции най-много слабости се от, а, срещат в а, преките, в а, условията при преки двустранни договори. По отношение на обществените поръчки, смятаме, че ще е, няма да е зле да се постигне повече напредък. Децентрализираните агенции биха искали да имат повече административен капацитет и за целта се съсредоточават върху общи правила обществени поръчки. Така, например, ако две или повече агенции имат нужда и същи услуги, те би трябвало да могат да сключат общ договор тъй като правилата на, за обществените поръчки не винаги се, се прилагат възможно най-успешно, по, понякога поради неправилен анализ на пазара. Ще ви дам пример с ЕСМА. През 2018 година имаше тръжна процедура за наемане на ново офис пространство. Първоначално трябваше да се осъществи заедно с Европейския банков орган, който тогава планираше преместването си в Париж. За съжаление обаче, в крайна сметка не беше подписан съвместен договор. Така че когато се стане, не, стигне се въпроса за споделяне на общи офис пространство или други такива договори, се оказва много сложна процедурата и по този начин се губят възможности за економия на мащаба. Освен това, в някои случаи нетите служители се наемат неправомерно, съгласно приложимото закон... национално законодателство. Вече обсъдихме темата с представители на Сметната палата. И това е един от а, случаите, по които в момента работим. Също така, в а, щатното разписание за периода 2014-2018 година беше предвидено намаление на персонала с 5% и в някои случаи имаше закъснения с постигнато на тази цел. В някои отношения постоянно найтите се замест също служителите, които са на постоянен договор, се заместват с временно наети или подизпълнители. Като цяло се увеличава броя на наетите на временен трудов договор. В някои случаи се използват агенции-посредници за наемане на служители и, за съжаление, при тази процедура не се спазват всички изисквания по отношение на условията на труд на служителите. По въпроса за тези външни изслушители трябва да се придържаме към правната разпоредба е, в сила както в европейски, за европейски институции, така и националното законодателство на Полша и когато не се прилагат тези правни разпоредби, може да се стигне до опасност от завеждане на съдебно дело срещу европейските агенции. Така че във всеки случай, всички случаи трябва да видим дали е най-уместно да се наемат външни служители при положение, че има вече нети служители, които могат да извършат същата работа. Проведени са вече няколко контролни проверки и съгласно тези контролните проверки през месец април Европейската комисия въведе ново решение. Извинете, но може ли да говорите малко по-бавно, тъй като преводачите просто не могат да ви следват. Благодаря ви. на szczęście już kończę. Госпожо председател, имам добра новина за вас. Почти приключих и съжалявам казва оратора. И така, вътрешният контрол би трябвало да потвърди, че решенията, които са били взети, са били наистина верните решения. Сега дам думата на колегата Да, прецизи. Благодаря ви. Това беше много прецизно изказване. Професор Легутко, имате дума. Много ви благодаря, госпожо председател. Започвам с следното. Не всички агенции имат правила, свързани с постове, с голям достъп до а, поверителна информация. Това трябва да е част от вътрешния одит, наличието на такива правила. Искаме да намалим риска от погрешно управление и злоупотреба. Има две агенции Агенцията за химикалите и Агенцията за околната среда. Та, тези две агенции не разполагат с стратегия по този въпрос. Има и риск, свързан с регистрационните такси. Тук седем агенции нямат такива разпоредби. Агенцията ЕСМА, Европейския банков орган. Е ЙОПА, Европейската агенция за химикалите, както казах. ЕАЗО, Център за писмен превод и Агенцията по лекарствата. Седем агенции общо. Те имат доходи от услуги или регистрационни такси. И изчислението на тези такси може да се окаже нередовно. Призовавам тези агенции да се обърнат към Европейската комисия, да проведат консултации за това как да адаптират правилата си, така щото да са сигурни, че таксите се изчисляват по надлежен начин, особено имайки предвид пазара. След това е Азо. 2018 година Сметната палата излезе с е, становище с резерви за редовността на плащанията. Резултатите за 16-17 година – показват, че становището е отрицателно. Причината палатата да даде отрицателно становище се крие сериозни връзки, э, е, извинете, грешки, свързани с договори на лица в Гърция, услуги, свързани с пътуванията на служителите и начина по който са э, отворени определени офиси на остров Лесбос. Палатата казва, че 2017 година не е достатъчно добра, особено що се отнася до процедурите за вътрешен контрол, както и редовността на транзакциите и тяхната законосъобразност. Е, радваме се обаче, че нещата се подобряват, мерки са предприяти от висшето ръководство и тези мерки трябва да продължат. Обществените поръчки, които са използвани от агенцията през 18-та година, също не са достатъчно добри, чисто процедурно погледнато. Сметната палата посочи, че управлението на човешките ресурси в агенцията се е влушило, особено в сравнение с 2017 година. Що се отнася до 2018? Има 278 служители в агенцията. Истинското увеличение на щатния състав е много малко през същата тази година. 78 поста останаха свободни. До края на 18-та година всеки 4 от всеки 5 поста оставаха незаети. Всичко зависи, разбира се, и от ресурсите, които заделят държавите членки, особено, що се отнася до командированите служители. Има недостатъчно служители, това вече е казано и на държавите членки, също е повдигнато като въпроси пред комисията. Каква мярка бе предприета? Наети са местни лица – за попълване на щатния състав. Управлението на човешките ресурси обаче не е достатъчно добро. Това поставя в риск е, ефикасната работа на тази агенция. Докладчиците смятат, че трябва да се освободят отговорно всички агенции, с изключение на ЕАЗО, макар че можем да отбележим определен напредък. Този случай обаче трябва да бъде обсъден тук в залата с вас. Благодаря. Сега ще помоля е, докладчика в е, сянка Андрей Новаков от е, НП. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на вас, на целия секретарят, на докладчиците, докладчиците в сянка, както и на съветниците за извършената работа ще започна коментарите по освобождаването с една история. Знам, че това не е нещо обичайно, особено в Конт, но мисля, че това е една стара история, която много ми харесва и мисля, че е свързана с днешното заседание. Става дума за един цар, който имал три сина. Искал да види кой е най-мъдър да стане цар. Първият е получил всички оръжия, втория е получил цялото злато, третият получил само сол и захар. Първите двама решили, че като имат златото и оръжията в царството, могат да направят всичко, което си пожелаят. За гражданите, за съседните държави. Третият обаче бил мъдър и знаел, че като има сол и захар, той в крайна сметка може да подобри живота, защото ги добавяш за вся, до всяко едно ядене и мисля, че нашата комисия е султа и захарта на всяка комисия в парламента. Така виждам аз нещата. казвайки това, отново ви благодаря. Благодаря ви за работата и съм подготвил няколко реда тук по темата. Докладът е написал добре, хоризонталният, той е добре сбит Искам да се укрепят само някои идеи. Насърчавам идеите да използват съвместни процедури за обществени поръчки, за да се засили укрупняването по теми и да има хармонизация. искам да кажа, че някои от агенциите имат общи потребности, свързани с обществените поръчки и могат да направят тези поръчки заедно, за да упростят стандартизацията и да използват еднообразни правила – те ще помогнат и на унези, които подават тръжни заявления в търговете, но ще помогне и за упростяването на работата на агенциите. Част от тях имат сходни потребности, дори всички. Например, поддръжка на автомобили, поддръжка на сгради. Тези услуги биха могли да бъдат хармонизирани и да се използват съвместни обществени поръчки. Някои агенции имат двойни седалища, което води до неефикасна работа. Сега трудно е да кажеш това, тъй като си член на Европейския парламент, а парламента има три седалища. Казвайки това, не казвам, че съм съгласен с това, но така или иначе смятам, че поне агенциите биха могли да се използват като добър пример за това как може да има едно седалище агенцията и да се спестят пари на дънакоплатеца, което ще доведе и до по-голяма ефикасност нови ресурси за финансиране. Това е много важно. Оттеглянето на Обединеното кралство ще окаже въздействие върху преките плащания за някои от агенциите. Важно е също така да засегнем един друг въпрос. Казваме на агенциите да правят повече с по-малко. Това е неустойчив подход. Разбирам и как се чувстват те. Това е един общ проблем, който имаме в Съюза. Имаме все повече от администрацията, искаме от администрацията да поема повече отговорност, в същото време обаче искаме да плащаме по-малко. Няма математик на света, който да може да реши това уравнение. Така че трябва да се внимава бюджетната процедура 2020 година и преговорите за МФР. Обществените поръчки отново са слабост. Искам да посоча, петте причини за това. Подаването на сигнали, избягването на конфликт на интереси също трябва да бъдат включени. Що се отнася до отделните агенции, искам да се съсредоточим върху някои от тях, като например ЕАЗО. Те имаха сложен преход, но напредъка на агенциите Откакто имаше временен директор, след това нов постоянен директор, напредъка е огромен при тези двама директори. Свързах се с тях, получих документи, които обясняват новата организационна структура на агенцията и корективните мерки. Тук най-важното е да се отбележи напредъка от всички документи, нещата изглеждат така. Трябва да се съсредоточим върху вътрешния контрол. През септември 2019 година бе прията политика за чувствителните постове е, в ЕАЗО, поправи се управлението и работата, която в момента вършат по създаването на вътрешен одит, отново с Еолиза. Фронтекс uh, имаше много сложна година, 18-та, тя беше преходна за агенцията. Идеите ми тук са по политиката, кадровата политика и политиката за експост оценка. Агенцията за основните права. След а, разговори с тях, мисля, че има някои технически елементи, които трябва да бъдат променени, свързани с а, решенията за набиране на кадри, които не отговарят на правилата. След това, Центъра за развитие на професионалното обучение и образование. Те имат нови правила за изпълнение и са се съсредоточили върху достъпа до документи. Агенцията по химикалите. Там експост оценката, която се спомена и през декември по време на изслушването. И така, в заключение, доста тежки въпроси трябва да преодолеем, няма напредък по МФР, но поне сега мисля, че може да направим нещо положително с агенциите. Знам, че е лесно да се говори за освобождаването отговорност тази сграда. Искаме директорите да дойдат тук, но е хубаво да ги посети човек. Помага много. И можем да гледаме положително освобождаването отговорност 18-та година за агенциите. Благодаря. Благодаря, Андрей. Сега на е, докладчик сянка от социалисти демократи. Някои хоризонтални въпроси ще засегна и след това някои по-конкретни. Ще се повтори с предишните колеги, тъй като много от въпросите вече бяха засегнати. Първо искам да благодаря на докладчиците за докладите за тези 33 агенции. Мисля, че са 33. Доста работа е това, така че им благодаря. И благодаря, че улесняват и нашата работа като докладчици в сянка. Що се отнася до хоризонталните въпроси, те са три. Първият е за баланса на половете в агенциите. По-настоящен в хоризонталния доклад няма раздел за баланса на между мъжете и жените а това мисля, че бе включено в доклада за 17-та година. Важно е това да бъде включено и тук и трябва да се добави раздел по тази тема и ще изляза с изменения по този въпрос. За докладването по устойчивостта ще направя изменения към хоризонталния доклад. Силно си спомняте, че имаше един доклад от Сметната палата, който установи, че макар, че повечето от тези агенции докладват за устойчивостта в агенциите, т.е. това, което се случва вътре в тях, що се отнася до управление, въздействието на техните програми е, върху външния свят, що се отнася до устойчивостта, не е обект на доклад. Така че искам това да бъде записано в хоризонталния доклад ще добавя няколко думи за подобряване на а, онези, които нямат постоянен договор и мисля, че е проблем това в една част от агенциите. И след това по ЕАЗО. Подкрепям положителните бележки в проекто доклада, но са нужни промени, за да получим конкретна информация за становището на палатата за редовността на плащанията на ЕАЗО през 18 година също и някои изменения от препоръките на палатата за предприемане на мерки, за взаимно допълване, по-добра координация между ЕАЗО и uh, that of course we are happy with... фонда АМИФ, фонда за миграция. трябва да се признае, когато има подобрение. Европейската, Европейския банков орган Не трябва да има конфликт на интереси след вече приета заетост. Миналата седмица в пленарна зала дори обсъдихме това. Господин Фаркас, например, който бе регулатор за ЕБО и който сега отива в голяма лобистка фирма. Комисията ЕКОН излезе с резолюция по този въпрос, като призоваваме депутатите да не се срещат господин Фаркас призовавам да се спомене и тази резолюция в нашия доклад. Агенцията за химикалите. Това, което забелязах миналия път, имаше проблеми, които споменаха колегите, но става дума за събирането на такси. Те зависят от тези такси. 73% от приходите им през 18 година са дошли от такси. В същото време Събирането на същите зависи от една декларация на самия кандидат, който трябва да каже какъв е неговия размер. И не винаги това е вярна информация. Тоест, това е декларация на дружества, които казват, че са по-малки, отколкото са, което пък от своя страна води до корекция на таксите, и води до несигурност за доходите на самата агенция. Това и факта, че тези такси най-вероятно ще спаднат, т.е. очаква се доходите от тях да спаднат, трябва да се намери решение. И още нещо. При една от агенцията има нарушение на кадровите отношения и това трябва да се включи. Това беше. Ganz herzlichen Dank, Der nächste ist äh, die Romana Thank you very... Благодаря, госпожо председател. Много бе направено и казано от колегите преди мен. Ще се съсредоточа върху по-широки теми, както и някои системни проблеми. Радваме се, че въпросът с изпълнението е засегнат във всеки доклад, но ми се искаше да се говори малко повече за същото това изпълнение при всички агенции. Също така е добре да се каже, че е жалко, че още нямаме ясни указания и консолидирана политика за въпроса с преминаването на кадри от частния сектор в комисията и обратно. След това, как контролираме бившите служители, къде отиват те? Това си остава голям проблем. Нужни са по-ясни правила и по-добри контролни механизми. Има правила за подаване на сигали в агенциите, но в нито една от агенциите никой не е подал сигнал по никакъв повод или в нито една институция. Това е изумително. Безпокойството тук е, че или служителите не са запознати с правилата, или пък не вярват на системата. Трудно ми е да повярвам, че няма проблеми никъде, никъде. Е, не е много вероятно, би било чудесно, разбира се, но вероятността е много малка. Агенциите трябва да информират за това и дори да има някакъв орган, независим, който да бъде с необходимите средства – за да може подаващите сигнали да използват правилните канали. Много е важно и това да подадат информация за евентуално нередности, които засягат финансовите интереси на Съюза. За прозрачността. Тук има два аспекта. Прозрачност при обществените поръчки. Това е много важно. Агенциите, институциите на Съюза като цяло трябва да бъдат пример и дори да правят много повече от това, което предвижда финансовата рамка. Всички трябва да публикуват договорите, които са над тези 15 000 и трябва да публикуват и онези, които са под 15 000. Ако искаме да дадем пример, нали? Що се отнася до прозрачността, конфликта на интересите продължава да бъде нерешен проблем, независимо от напредъка, който забелязахме последните години. Крайно време е да имаме единен модел за тези декларации за интерес, за липса на конфликт на интереси. Членовете на борда или пък изпълнителни директори не може сами да обявяват, че нямат конфликт на интереси. Трябва да има трета страна, която да го прецени, трябва да се публикуват автобиографиите на сайтовете на агенциите, цифровизацията – това е една отлична възможност агенциите да увеличат своята ефективност, както и прозрачност. Трябва да продължим да настояваме да има цифровизация, особено в сферата на обществените поръчки, както и да направим така, че те надлежно да изпълняват електронните обществени поръчки, електронното фактуриране, електронното подаване на документи при обществените поръчки. Така нещата работят по-бързо, по-добре и се подобрява и прозрачността. Продължавам нататък с обществените поръчки. За съжаление, има системни проблеми в някои агенции, се забелязва, особено договорите за информационно-технологични услуги. Палатата каза, че има нередовни плащания, защото не се използват добре правилата за обществени поръчки. Нужни са решения. Трябва да има ясни указания но може и специализирано обучение по този въпрос, ако искаме да им помогнем. Проблеми с кадруването. За да трябва да станат по-атрактивни агенциите. Имаше дискусии за набора на кадри, че има проблеми с това. Не става дума само за по-добър маркетинг при набирането на кадри. Бива да запазим че е добре да помислим за допълнителни мерки, коефициент за плащане, семейни а, услуги, например Frontex, те са във Варшава, нисък е процента на заплащането там, няма достатъчно условия и съответно не е привлекателно. Там изграждат европейско училище, което е чудесно. Сходни неща могат да бъдат направени и за други агенции, ако искаме да набираме качествени кадри, защото искаме от тях много. Не на последно място, трябва да се опитаме да има освобождаване от отговорност година N плюс 1. Надявам се това да стане. И накрая, благодаря на всички ви за бележките ви, благодаря ви за усилената работа. Нашата парламентарна група ще излезе с предложение, ще работим с всички активни. Благодаря ви. Ganz herzlichen Dank. Бас äh, Айкут Благодаря, зелените. Благодаря. Позволете най-напред да благодаря на тримата съдокладчици. Един от тях е, е болен и не може да бъде тук, но това не попре, няма да попречи да му благодаря. Благодаря за това, че сте работили с секретарията съвместно и подготвили тези проекто доклади. И наистина е изключително важно така. Докладчиците в сянка много по-лесно могат да се включат, защото поставеното в доклада от съдокладчиците е много важна основа, върху която можем да работим. И ние само можем да подчертаем аспект или не. Можем да добавим захарта и солта допълнително там, където преценим, за да цитирам казаното от колегата от АНП в началото на дискусията. Наистина, ние също разсъждаваме в същата посока и така както чухме, що се отнася до устойчивост, отношението между половете. Много добре е да се подчертае и добави също така, че този въпрос е много важен, но той е добре обхванат. Също така от колегата от НП бе казано нещо важно, което сме съгласни. Ако разглеждаме начина по който се разпределят средствата за агенциите, понякога те получават по-малко, а пък повече отговорности им се възлагат и сега с ЕАЗО виждаме точно това, че се случва конкретно. Ще видим, разбира се, при анализа и при другите агенции. Тук разглеждаме преговорите по многогодишната финансова рамка. Ще видим как ще се развият тези въпроси, но много се опасяваме, че най-засегнати е ще бъдат агенциите. Има приоритети на новата комисия. Много работа се очаква от агенциите, от друга страна, което пък би било проблем за тях и ние като парламент трябва много категорично да изкажем нашето притеснение по отношение на бъдеще, защото сега, разбира се, анализираме миналото. По-конкретно, за ЕАЗО. Да, има подобрение, но ние сме на мнение, че наистина има какво да се желае и има и критически анализ по въпроса, но виждате, че има огромно политическо очакване от тази агенция от една страна, а също но от друга страна пък не получават необходимия бюджет. Ето, точно на този проблем ставаме свидетели и сега. Така че, ето, от друга страна, ясно е кой носи като че ли най-голямата отговорност за това. От друга гледна точка да разгледаме и спазването, абсолютното спазване на всички аспекти, свързани с основните права. Това е нещо много важно, когато разглеждаме и фронтекст. Очаквайте изменения в тази насока. Измененията на Либе отбелязваме също подобна посока. Други агенции – бихме насочили вниманието върху конфликта на интереси. Както винаги, както казвам, ЕФСА е сред тези агенции, имат конкретни норми във връзка с частния сектор, да не се надвишава 25%. И много висок е прага, ако искате обаче да гарантирате независимост на агенцията, която трябва да извърши много сериозна работа в областта на сигурността на храните на пазарите. След това 90% при медицинската е, фармацевтичната е, агенция. Там наистина се позволяват ето един конфликт на интерес, защото те са тези, които разрешават излизането на пазар на конкретни медикаменти. Е, що се отнася до банковия орган? Мисля, че тук е една въртяща се врата е, летяща врата. Приемаме резолюция по този въпрос и езикът е доста по-критичен, отколкото в доклада. Мисля, че трябва да подходим последователно и трябва да възприемем част от е, а, текста, от езика, който е възприят в резолюцията, вече гласуван в е, пленарна зала. Що се отнася до изпирането на пари, новите норми. Напълно подкрепям ролята на ЕБО в тази насока, но има пък и отхвърляне на предложението във връзка с изпирането на пари и конкретния случай. Мисля, че трябва да бъде включен. И ще подчертаем това също. А, що се отнася до подаването на сигнали? Има няколко случаи, не е нула, но наистина малко са. Съгласна съм с колегата от Реню Внимателно трябва да разгледаме този въпрос, дали се изпълнява точно или не. Ако видим обема работа с агенциите за всички служители, толкова ограничен всъщност е той и когато виждаме малкия брой е, подаване сигнали, тук става въпрос тогава вече за възможностите. Дали гледаме в една и съща посока? Във връзка с препоръките, изключително ценни се правят по отношение на агенциите и като парламент наша задача е да проследим какво всъщност предлага омбудсмана и очакваме, очаквайте изменения в тази насока. На последно място, разбира се, е, две агенции се, трябваше да бъдат изнесени от е, е, Обединеното кралство във връзка с Брексит и трябва да се извърши конкретен одит във връзка с пренасочването, как точно е извършено то. Има какво да се желая за, по отношение усъвършенстване. Може да си представите как, колко огромен по обем работа трябва да се извърши и когато се премества една агенция. Това са конкретни аспекти, които бих бихме добавили към доклада, разбира се, следвайки казаното от колегата от НП и Реню съответно. Надявам се, че в крайна сметка ще стигнем до много добри, добър доклад, който ще можем да приемем с добавената сол и захар. Благодаря. Танда колеги Томас Довски. Děkuji, paní předsedkyně. Господин Жадовски, благодаря. Зистил, že на конту máme rádi příběhy, tak dovolím si... Да, хубаво е, че чуваме и приказки в е, тази комисия. Аз ще разкажа също една история, която баща ми ми разказваше като малък, за една принцеса. Принцеса трябвало да се избере е, принц за съпруг. Първият е бил много красив, най-красивия на света. Втория кандидат изпъквал с богатството си и с положението си в обществото. Е, третия кандидат е, е дошъл, носил едно огледало, казал, погледне, е, погледнете се в огледалото. Та въпрос, въпросът за вас, колеги, е коя кой кандидат е избрала принцесата? Богатия, известния или последния. Значи първия и втория не може да, да, не могат да бъдат открити в тази комисия, т.е. ние сме третия е, кандидат с огледалото. Ние е, сме е, комисията, която трябва да е, предлага огледалото, в което да се оглеждат е, и преценяват е, различните е, агенции, тяхната дейност. И по това да е, ги съдим не би трябвало да е, натоварваме тук е, е, баланса между половете. Не трябва да изберем непременно баланса между половете. Тук стана дума за избора между султа и захарта. Много агенции нямат достатъчно средства. Средствата им се ограничават от европейския, урязва се европейския бюджет. Комисията ограничава тези средства. Е, и те се оказват, имат определена задача, определени е, но задания, се оказват в вакуум, защото е, нямат, ръцете им са вързани, нямат достатъчно средства. Вторият проблем на агенциите е, че техните резултати никой не се интересува от това какво те правят, е, с изключение на Язо, какви са е, резултатите от тях, тяхната работа. Е, има агенции, които правят, произ... възлагат или изработват проучвания, годишни проучвания, но никой не ги ползва след това. Значи има такива агенции, които от основаването си абсолютно до този момент са загубили своя резон детра е, сега колегата Мишелтън от е, Даблин или от Солун, е, тук говоря най-общо, обаче необходимо е да се яви принца и да предложи, да представи огледало пред Европейски съюз и да каже, ето тук имаме 34 агенции, нужни ли са ни толкова много? 20 биха ни свършили чудесна работа може би трябва да се е, укрупнят, е, обединят някои е, агенции е, е, или е, по друг начин да, да е, съчетаят е, задачите си и работите си. Аз радвам, че бях докладчик в Сянка по агенциите. Е, е, това ми даде възможност да посетя всички агенции в Европейския съюз и ако не погледнем е, така добре в огледалото, няма да е, сме наясно с това какво вършат тези агенции. Много от агенциите се цифровизираха, съкратиха работни места, свиха се, като обеми мащаби, но по принцип Европейската комисия трябва да вземе решение и да помисли дали толкова много агенции са ни нужни. Това е целта и на това упражнение по одобряване приемането на бюджета, освобождаване от отговорност. Това е смисъла. Да, това, произви... това предизвика, провокира допълнително изказане от Лара, мила Лара. Да, аз исках само да кажа, че колкото оценявам високо, да, удоволствието ми е да слушам всички тези а, примери и притчи на колегите. Може ли всъщност да, да ги преведете на езика на 21 век? Когато става въпрос за избор на принцеса, на съпруга на принцеса, на принце, а, мисля, че не това следва да разискваме сега. Но принцип, когато една принцеса е, е другата е материалистично ориентирана, тогава какъв ще бъде избора? По какъв начин можем да стигнем до решенията? Нека, нека да даваме примери, които отговарят на 21 век. Това с, с, с принцесите много не, не, май не, не е подходящо, особено с излизането на Великобритания но понеже вече се зададе тон на приказки, кратък коментар – аз разбирам, че може би не се проумява мой пример, моята история, приказка. Това е ис- историческа притча. Но аз я цитирах, за да можем да проумеем, че в крайна сметка е много важно някой да донесе огледалото. Сега, дали става въпрос за принц или принцеса, това не е важното. Акцента е огледалото. Ние трябва наистина да можем да погледнем в огледалото и да покажем какво отразява то на всички. Е, може би понякога тези примери не са много удачни или много умни, подходящи, но важното е да излечем полуката. И за мен най-важното е огледалото в този пример. Някой да ни даде именно това огледало като европейска институция. И така, с това приключваме с приказките, с е, ще се опитаме да ги смелим, да ги е, разберем. Е, сега ще имаме доста допълнение, предложение за допълнение към доклада за агенциите. Какво е, трябва да си поставим въпроса какво, какво е отношението на комисията към тези агенции? Какви са възможностите и тя да повлияе? Какъв е надзора и над управителните съвети? ЕАСО може да без да има допълнителни, ако няма допълнителни възможности за надзор хоризонтални, как ще продължава да работи ЕАЗО? с този въпрос трябва допълнително да се е, занимаем. Тук е, колегата спомена за е, коефициента на корекции. Е, да, трябва да търсим един разум, един разумен микс от е, 27-те страни, които да защото проблема с този коефициент за коригиране трябва да решим трябва да направим оценка на някои агенции, е, разрастването на някои агенции в Frontex, например, е, случая с Frontex, е, от 500 на 10 хиляди в крайна сметка не може да се разрасне една организация, като се, това означава промяна в структурата на органиграмата, управлението и така нататък. Единствената агенция. Е, въпросът е, е дали е, има експертни въпроси, които могат да се разглеждат от, съвместно от няколко агенции. Един въпрос, който ми изглежда по-сложен някой експерт в е, дадена област, дали околната среда или банково дело или химикали, агенцията за химикали. Значи или продължаваме да плащаме тези хора, е, тогава можем да им е, да изискаме от тях е, две години да се е, отдадат на някакво проучване. Но ако не им се плати, никой човек в Европейски съюз няма да приеме двогодишен договор, защото откъсваш се от основната си работа и професия за две години. Така че ще трябва да помислим, колеги, и по този въпрос. Там и упрека дали защо пък да продължим да плащаме още две години. С колегата Фракас така, имахме спор по този въпрос. Добре, специалисти в дадена област Тоест, е, трябва да, да ти се намери място в е, е, съответната област. Този преход от една професия в друга и тези договор, е, двугодишен, тригодишен договор е, като подход, е, смислено ли е това, разумно ли е и как да действаме. Това са само въпроси без отговор, особено в, в екологията, в неправителствените Foodwatch, Greenpeace, други организации. Това са зад някои от тях стоят концерни с определени интереси. Те от очакват от тях е, също добавена стойност. Е, значи трябва по-задълбочено да мислим какви ще са финансовите е, правомощия, какво ще е финансов, какъв ще е финансовия ефект. Не би трябвало да поемем тук функциите на други комисии по околна среда или е, финанси, но е, трябва наистина да помислим и да, така да обсъдим възможните последствия. Още нещо. Е, е, за, с е, такси, чрез такси да се финансират и публични е, е, обществени поръчки. Е, сега ясно е, е, че се налага да се плащат е, е такси. Е, при е, е, когато някой плаща е, дадена такса, не виждам проблем. Това е нормално. Не търся някакво влияние. Проблемите е, се е, явяват при обществените поръчки. Дали е, е някакъв фармацевтичен концерн, значи, защото концерна казва, ето с моята такса, всъщност искам да се одобри и пусне на пазара мой продукт но същевременно мога да влияе и на общите политика и решения на агенцията. Това за мен е проблем. Така че ще е хубаво, ако е, проведем е, специфична дискусия по тези проблеми, конкретно. Е, сега, мисля, че стигнахме до края на приказката на историята тази сутрин е, сега за, при всеки доклад не споменах съответните е, графика, е, съответните е, е, срокове. Е, ще помоля всеки от колегата да помисля за това. Е, докладчите в сянка е, желаят ли да кажат нещо в заключение или всичко е ясно? Всичко е ясно. Благодаря. Благодаря ви за ценната работа до 14.30. Е, Ще се видим отново.